Драги колеги, нека да започнем работа. Обръщам се веднага към техническите служби да ми кажат кой от двата микрофона да ползвам, за да бъда излъчван по световните телевизии. Защото по принцип е известно, че микрофона вляво, мен ми е трудно да определя лявото и дясното, Добре, този микрофон ще ползвам. И така, откривам заседанието. Много работа ни предстои днес в този половин ден. Запознали сте се с дневния ред. Ако нямате бележки по него, смятаме, че е прият. Пета точка. Проект за коригираш бюджет номер 1 за 2012 по искане на докладчика се отлага тъй като докладчика Франческа Балцани няма да може да присъства днес след обед. Така че се е, премества за идната седмица този проект за коригираш бюджет. За десета точка това се отнася със същата сила. Става дума за трансфер – За съжаление, не можем да третираме този въпрос. Тази седмица ще го направим идната. Съобщенията на председателя са пред вас, но още едно съобщение. За известно време сътрудник Карл Минер от секретарията няма да бъде сред нас това е едно много компетентно и весело момче. Две. Абсолютно необходими качества за бюджетните въпроси. И Комисията за на дейност а, ни го отнема във връзка с изискването за а, професионална мобилност. Така че желаем на Карл много успех в новата му дейност и по-нататъчно израстване в кариерата. Трета точка. Всъщност, веднага можем да преминем към тази трета точка и веднага. Нека да започнем с гласуване на а, по доклада на колегата Дерек Двон, който изготви а, е, предложение за а, е, позиция, насоки за бюджета за 2013 година, други раздели, други институции, парламента и други институции. И така, е, на базата на заключените на нашия докладчик, Обръщам се към него, впрочем, ако иска да ни каже няколко думи по измененията и след това ще минем към гласуване. Имаш думата, Дерек. Yep, uh, you, We receive... Благодаря, господин председател. Аз uh, мога да кажа, имаме 45 uh, е, изменения и мисля, че това е е, защото имахме съгласие, споразумение в рамките на парламента по отношение на приходите и на разходите в бюджета и се споразумяхме да имаме увеличението на бюджета, да имаме едно такова увеличение, което да е под инфлационната, инфлационния прак. Е, това е 1,9%. Мисля, че повечето от измененията отразяват това състояние на нещата. Аз съм съгласен и доволен от тези изменения. Само още едно нещо мога да добавя. Откакто е, от последното заседание се случиха някои неща, е, има признание и от другите страни, признание и съгласие от страна на комисията, повишаването на бюджета да е именно в рамките на този 1,9%. Благодаря, драги колега. Добре, ако няма други желаящи да се изкажат, нека да преминем към гласуване. Всеки разполага с списъка за гласуване. Първо изменение. Е, кой е за? Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се единодушно. Второ изменение. Моника Холмайер, Дерек Вон. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. Четвърто изменение на Морганти е обхванато включено във второ. Трето изменение сега на Юрген Клуте, Мигел Порташ. Кой, е, а, е против. Кой е за? Носителите. Кой е против? Всички останали. Въздържали се един. Отхвърля се. Параграф първи. Пето изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Трима души. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение на госпожа Андреасен е включен в пето, така че, моля, гласувайте. Трима, кой е против? А, отхвърля се. Шесто на Ричард Ашвърт. Докладчик е против. Кой е за? Един. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Осмо на Клаудио Морганти. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Трима против. Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. Десето изменение на Ричард Ашвард. Докладчикът е против. Кой е за? Трима против въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение на Юрген Клуте, докладчикът е против, кой е за. Благодаря, двама души, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто на Лукас Хартонг, докладчикът е против, кой е за. Трима, против, благодаря, въздържали се, отхвърля се. Тринайсто изменение на Лукас Хартонг, докладчикът е против него, кой е за. Благодаря. Против. Въздържали се. 14 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 изменение на Моника Олмайер с устно изменение, което е пред вас. Записано е кой е за? Кой е против? Малко повече са против. Въздържали се. Един. И така, по това устно изменение. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Très bien. Alors, amendement 17. 17-то изменение на Ричард Ашвард. Първата част е включена в 15-то изменение, което току-що гласувахме с устното изменение. Сега по втората част от Ends и нататък. Докладчикът е против. Кой е за? Четирима. Кой е против? Мнозинството. Кой се въздържа? Няма такива. Отхвърля се. 16 сега което е съвместимо с предходните. Докладчикът е против. Кой е за? 5, 6, 7, 8, 9 гласа. Кой е против? 4, 5, 6, 7, 8, 9, там, там, там, повече са. Кой се въздържа? Отхвърля се следователно. 18-то. Изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Така, Надявам се вие да си носите картите за гласуване, за разлика от мен, защото аз не я нося. Готови ли сте? председателя Калфин също. И така, моля гласувайте 18-то изменение на Ричард Ашвард. Моля, гласувайте. Гласувайте, гласувайте. Всички гласуваха, предполагам. Край на гласуването. Какво значи това? 11 за, 16 против, отхвърля се. И така, Стигаме до компромис А. Кой е за? Против. Два гласа против, въздържали се. Един, два, четири гласа. Господин Алфонси си пие кафето и не гласува, той само наблюдава. Така или иначе, ние го приветстваме. За това, че подкрепя групата си тук. Приема се този компромис и съответно отпада гласуването по всички останали, с изключение на 20-то изменение, по което гласувайте кой е за. Трима, кой е против, мнозинството, въздържали се, отхвърля се. Минаваме към линия 8, изменение 24, кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Благодаря. Един глас. Приема се. 26-то. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? 4 ма. Кой е против? Повече са. Отхвърля се. Девета линия, изменение 26 на докладчика и на Моника. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Двама. Приема се. Тристо изменение на Мигел Порташ. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се. Подхвърля се. Господин Алваро иска кафе, така ли? Правилно ли го разбрах? ще получи. 29-то изменение сега трябва да гласуваме на Юрген Клуте. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Обединената левица. А кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 28-о изменение на Паул Рубик. Кой е за? Никой, даже в групата никой не подкрепя това изменение. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 27. А, кой е за? Господин Хартонки, още двама. Отхвърля се. 31. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Отхвърля се. Десета линия, 32 е изменение на докладчика на госпожа Омайер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 33-то. Същите вносители. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се. Приема се. 35-то на Клаудио Морганти. Докладчикът не го подкрепя. Кой е за? Двама. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 34-то изменение отпада, тъй като 33-то е прието. 36-то изменение. Кой е за? Седем гласа за, 9-10 даже. Кой е против? Мнозинството е против. Въздържали се, отхвърля се. Четиресто изменение. Кой е за? Кой е против? Мнозинството отхвърля се. 37 на господин Хартонг. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство. 39-то на господин Клуте. Кой е за? Обединените левица е за. Плюс господин Морганти. Кой е против? Останалите. Отхвърля се. 38 е оттеглено. 41 изменение. Кой е за? Двама. Кой е против? Отхвърля се. Компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Обхваща всъщност с това сме обхванали 42 до 45 изменение, изключение на 46-то. А, не. Председателят смята, че 44-то е включено тук. А, сега остава 45-то изменение на госпожа Надежда Нейнски, но е включено в компромис Б. А, така че би трябвало всичко да е наред до тук. И така, сега гласуваме по целия доклад с гласуваните изменения. Кой е за, може би е по-добре електронно да направим това, така че ако може и вие да гласувате електронно по целия текст, моля, направете го. Ако няма достатъчно гласове от ТНП, ще добавите и моя глас. Край на гласуването. 25 за плюс моя глас, 26 гласа за, 2 гласа против и двама въздържали се. Е, един електронно плюс на Мигел гласа, така че поздравления за докладчика. Когато няма цифри, няма числа тук, колко по-лесно вървят нещата. И така, малко тишина ще ви помоля в залата, колеги. Alors, s'il vous plaît. Моля за емете местата си, тези, които ще напуснат залата, да направят това тихо. А който иска да разговаря, да излезе навън. Така, сега преминаваме към общите насоки за общия бюджет за 2013. Все още не сме стигнали до гласуване. Ще дадем думата на докладчика Джовани Лавия. Той ще ни представи проекто доклада Джованни. Grazie Presidente. Cominciamo oggi con... Благодаря, господин председател. Нека днес да започнем с представянето на основните линии на проекто бюджета за 2013 година. Е, и така ще стигнем до ноември 2012 година. Ще определим позицията си като парламент е, и в последствие ще видим и каква е позицията на останалите институции е, за бюджета на Европейската комисия за 2013 година. Е, искам е, да кажа, че официалният документ за главните насоки ви беше изпратен. Предполагам, че това е първия официален документ, който направихме след опита за помирение от миналата година опит, е, благодарение на който можахме да направим е, крачка напред е, по бюджетната процедура. И така, аз реших е, в доклада си е, за главните насоки е, да бъда изключително сбит и преднамерено не навлизам в подробности по различни въпроси. Реших да се спра на общи въпроси, защото парламентът и всички негови комисии трябва да вземат отношение по анализа и по данните, от които изхождаме, за да направим този анализ. И е, в течение на процедурата ние ще ги разгледаме. И е, на мен е, се пада задачата е, да е, искам анализ от специализираните докладчици в различните комисии, е, също така е, и да направя общо становище по процеса като се спра на всички конкретни данни, е, които е, ще бъдат посочени. И така, ние е, е, започваме процедура по обсъждане на бюджета в е, труден период. Говори се за криза, за национални кризи в значителна част от държавите членки и е ясно, че ние трябва да се съобразяваме с тази криза в началото на бюджетната процедура. аз изхождам от понятие за много пестелив и отговорен бюджет. Но, както и миналата година, когато говорихме за обсъждане на стратегията 2020, бих искал да поставя ударението върху целите за економически растеж и заетост и най-вече заетост сред младите хора защото е, всички ние съзнаваме, е, че е, в Европейския съюз, където економическият ръст е слаб, в Европейския съюз, където националните бюджети са изцяло погълнати от текущи разходи, в Европейския съюз, където общностният бюджет е много внимателен към политиката за инвестиции, ние трябва да използваме този бюджет за да стимулираме економическия растеж, както и за да решим някои няколко основни проблеми, един от които е проблемът на заедостта. Ние всички знаем, че е, особено сред младите хора безработицата е един от най-сериозните проблеми е, и поражда едни от най-съществените трудности. Ето защо, е, за да насърчим економически стимулирането на економиката и заетостта, трябва е, бюджета да се е, насочи към малките средни предприятия, които са гръбнак на Европейския съюз е, и данните, обнародвани от Европейската комисия, посочва, че между 2002 и 2010 година именно там са създадени 85% от работните места. И за това е, трябва да бъдем особено внимателни към инвестициите в иновациите и научените изследвания, е, защото по този начин ще се увеличи конкурентоспособността на нашата производствена система. Ако проследим е, заключенията на Европейския съвет, с, с чрез който е, ние осигуряваме синергия между националните бюджети и европейския бюджет, е, без е, да подценяваме структурните разлики, ние е, се опитваме е, да е, прилагаме все по-силна координация в рамките на европейското полугодие. И именно това обстоятелство трябва да бъде подчертано в главните насоки. Е, трябва да се наблегне и върху е, разходите, които се правят в Европейския съюз, е, защото елементът европейска добавена стойност е онова, което ни кара да изискваме повече Европейски съюз, когато говорим за економически растеж и заетост. В този е, доклад не се съдържат нито данни, нито позоваване на е, финансовата програма за 2013 година. 150 е, нещо евро. Аз получих е, тази информация след като е, текстът беше изпратен за превод и след като беше изпратен е, на юристите-лингвисти. Затова ви моля да добавите тази цифра в текста. Защото ние сме в последната година от финансовото програмиране 2007-2013 година. Ние фактически сме на края на този период. И заради това трябва много да внимаваме какви разходи правим. По-голямата част от европейските програми е вече постигнаха устойчива скорост и това изисква, ако искаме да има конкретен резултат и конкретно отражение върху економическия ръст и заетостта, трябва да се пристъпи към правилното изпълнение на плащанията. Е, както се каза в процеса на помирението в края на миналата година държавите членки са е, поискали 15 е, милиарда кредит за плащания, а в бюджета от миналата година е, се предвижда 1 милиард, докато от 10 до 11 милиарда ще бъдат изплатени в бюджета за 2012 година. Ние трябва да имаме предвид това, защото в противен случай можем да видим много плащания да преминат през бюджета 2012 година и да се отразят пагубно върху бюджета за 2013. Е, ето защо е, ние е, трябва отблизо да следим развитието на плащанията през 2012 година, за да правим програми за 2013 според плащанията от 2012 година. Трябва да наблюдаваме програмите, защото общия им обем стига до 207 милиарда. Тоест, ние трябва много да внимаваме с плащанията. В противен случай може да се оформи дупка, която трудно да се запълни. Друг друг важен факт, друго послание, което искам да отправя до съвета и до другите институции е, е че е, всеки трябва да поема е, своята отговорност и ние не можем да допуснем, както стана миналата година, е, е, съвета е, безразборно да прави съкръщения, без да поеме отговорността за отрицателни приоритети и да изостави тази отговорност на комисията и на парламент. В доклада аз засягам и други специфични точки, по които очаквам мнението на колегите и на политическите партии, защото трябва да ги е, разгледаме, е, докато тече процедурата. Е, като първия приоритет е ИТЕР проекта за атомен синтез. И тук Искам да се спра на споразумението, което беше постигнато миналата година, но все пак е, трябва да намерим 360 милиона в бюджета за 2013. -та. И е, тези е, пари не трябва да възпрепятстват успешното прилагане на останалите политики. Освен това, е, е, трябва да имаме предвид, че и е, Република Харватска ще стане член на Европейския съюз. При това положение ще има ревизия на многогодишната финансова рамка. Трябва да се предвидят допълнителни средства, които да бъдат гарантирани, за да може да се финансира себестоеността на разширението. Освен това, трябва да имаме предвид и административните разходи. Е, комисаря Левандовски отправи нота до всички институции, в която подчертава необходимостта от намаление на административните разходи и е, това намаление да бъде от 1% за срок от 5 години. Докато тече процедурата, трябва да имаме предвид всичко това. Защото е, всичко това може да се отрази върху е, позицията на комисията в нейния проект за бюджет, който ще ни бъде съобщен в е, е последствие. Господин Алваро иска думата. Благодаря, господин председател.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 If the union's policies were to be financed solely by ако политиката на Европейския съюз а, трябва да се финансират от а, Европейския съюз, те ще станат много, много скъпи. Но... Je remercie le rapporteur va vous répondre. Madame Galia Famal. Gracias, presidente. Bueno, el señor Lavia ha hecho una exposición благодаря, господин председател. Насоките бяха представени много ясно и мисля, че ние всички сме на едно и също мнение и имаме едно и също желание по отношение, едни и същи цели по отношение на бюджет 2013 година. Мисля, че господин Лавия обаче се концентрира прекалено много върху економиите. По-скоро той трябва да се, да се съсредоточи върху инвестициите, тъй като нашата цел е всъщност е, за етост и работни места. Иначе само с економии тази цел няма да я постигнем. И това не е само е, концепцията на социалистическата политическа група. Ние виждаме, че навсякъде се говори за економии, но економиите, сочи опита, са врагове на растежа. Това, което ние искаме, са повече инвестиции и то да се инвестира там, където има потенциал за растеж, а, в, а именно в областта на изследванията, на науката. Трябва да помогнем на малките и средни предприятия защото те са гръбнака на економиката в повечето страни. И така, е, по принцип, ние сме съгласни с общите насоки, но вероятно се различаваме по начина, по който да постигнем общите цели. Освен това, бих искала е, в насоките да се отразят по-скоро резолюциите на съвета. Тези резолюции вървят в посока позиция на парламента. Става дума за 82 милиарда задължения. И искаме да знаем как тази сума ще се управлява е, нашата комисия трябва да разбере от Европейската комисия как ще се планират тези средства Трябват ни повече информация. Това е идеята на парламента. Искаме да опосредстваме растеж и развитие през 2013 година, но всичко зависи от важното решение на Комисията за младеща и заетостта. Това е нещо, с което също трябва да се занимаваме. Явно имаме предизвикателства е, например присъединяването на Харватска и също така 107 милиарда за ИТРА проекта. Не искам да говоря за правните проблеми трябва обаче да знаем а, какви средства може да управляваме, без обаче да навлизаме в правни проблеми. А, трябва да изплатим нашите задължения от друга страна. Това е ясно. В противен случай ще имаме проблеми. А, не бива да продължаваме този, тази е, тази схема на разсъжденията да правим непрекъснато дългове. Не бива да отлагаме нашите плащания. Не искаме да преживяваме е, ситуацията, подобна ситуация през 2013 година. В противен случай ще имаме дефицит по плащанията. Е, който е прехвърлен от 2012 година и това изобщо не е нашата цел. Благодаря. Междувременно колегата Алваро си промени мнението и иска да вземе думата. А, но а, ще се обърна и към комисията да изкаже след това своето становище и отговори на евентуално зададените въпроси. Господин Алваро, имате Втори шанс ви се дава. Благодаря, господин председател. След като все пак колегите от другите политически групи направиха своите изказвания, може би аз е, трябва да се изкажа. От една страна, е, предложението на докладчика не е толкова негативно, колкото е, казаха някои от колегите. Мисля, че трябва да се концентрираме върху нещата, върху които е, казва и докладчикът, защото 2013 година ще е ключова година за възстановяване на нашата економика и естествено Въпросът за растежа тук е ключов. Това е разумно. Въпросът е наистина обаче как да се постигне тази цел. Има определени аспекти, които могат да се обсъждат допълнително, например областта на общностния метод в параграф 1. Е, след като говорим тук за финансови въпроси, може би трябва да кажем, че Европейския парламент би искал прилагане на този метод. Трябва да помислим обаче и да, доколко автоматичните санкции ще се задействат. Трябва ни по-добра по координация на националните бюджети и европейския бюджет. Мисля, че това е много важен въпрос. Само по този начин може да постигнем общите си цели. По принцип, е, това са е, някои послания, които са заложени в доклада. Ясно е, например, че трябва да подкрепим малките и средни предприятия. Те са гръбнака на нашата економика, но заедно с това трябва да кажем, че когато говорим за бюджета и за допълнителните усилия, заложени в бюджета, трябва да помислим и за реструктуриране на бюджета. Например, глава първа трябва да да помислим дали средства от глава първа не може да отиде в, дът в глава трета. Трябва да се концентрираме върху развитието и науката, но трябва да помислим също така и за мобилността на работниците и служителите. От някъде парите трябва да дойдат, това е ясно. Е, достъпа на малките и средни предприятия до средства, до кредите трябва да бъде улеснен. Това е също и ясно. И аз като германец не искам да съм по-праведен от папата. Това също обаче искам да го кажа. Тоест, опростяване на административните процедури, това ще е също важно. В същото време искам да се спра на проблема за ликвидността тук ни трябват повече уточнения, според мен, а именно да се каже, че Европейския парламент не само подчертава, а също така и, упре, и, и, и е решен да намери да реши проблема за лес ликвидес. Господин Молда сигурно може да внесе повече яснота от мен, но така или иначе тук е, ще ни трябва едно по-добро решение, отколкото сме, до, до което сме достигнали до момента. Е, мисля, че колегата докладчик е направил добра стъпка в правилната посока. Комисията е, трябва обаче да, е, да стигне до споразумение с международни организации за достъпа за, до средства в а, европейския бюджет, за да Нямаме непрекъснатата дискусия, която всяка година водим за средства за определени страни, например за Палестина. Сега, ако има такива споразумения на международни равнище, то тогава комисията трябва да изпълни задачата си да уточни откъде, в, от, коя, от коя линия в бюджета ще се вземат тези средства. Въпросът значи за малките и средни предприятия, за, младо, за младежите, за мобилността. А това са ключовите въпроси. Само чрез решаването на тези въпроси може да постигнем растеж. Е, програми като Екоминиус, Сократ е, могат да помогнат в това отношение. По принцип, мисля, че се намираме, се движим в правилната посока. И още нещо, което за момента не е засегнато, това е промяната на проекто бюджета. Аз участвах в последното заседание. Не може да се планират задължения, които да се прехвърлят в следващата година. И по този начин да се генерират дългове. Задълженията, които са направени в рамките на една година, би трябвало да се изплатят в рамките на същата година. Би било хубаво, това е моето желание, а, тази практика да се прекрати. Благодаря. Merci, collègue. Благодаря, колеги. Е, Микел Портас има думата сега. Ще бъда кратък, е, господин председател. Аз е, мисля, че доклада върху главните насоки ни поставя в следното затруднение. Е, затруднението не е да подкрепим е, всички смислени предложения, които се правят, като, например, синергиите между националните бюджети и европейския бюджет, е, трябва да се мисли по този въпрос или идеята, според която плащанията трябва да служат за плащане – е, още повече, че става въпрос за последната година от финансовата рамка. Е, е, проблемът не е да се приеме именно това. Проблемът не е да се направят и очевидни предложения до съвета, като например да не се правят безразборни съкръщения на бюджета на сляпо. Мисля, че всички сме съгласни по това. Но мисля, че затруднението при подобни доклади е, се съдържа в е, много по-голяма степен е, в гласното и негласно приемане на економическата и бюджетната политика на Европейския съюз в период на криза. Бих е, искала да се спра за това, което се обсъди на последния е, Европейски съвет и е, на това как е отразено то в доклада. Аз мисля, че не може европейския бюджет да се използва като средство за економически растеж, при положение, че всички останали европейски политики са политики на е, економии. И в доклада има така едно було на мълчание върху това економиката, е, която трябва да, да прави економии, всъщност е, изобщо не се споменава. Е, докато борбата с безработицата сред младите хора са истински средства за борба срещу безработицата. Мисля, че доклада е просто едно добро пожелание. И е, е, едва ли не, накрая казваме, че сме открили отговора на проблема. Защото малките и средни предприятия в Европейския съюз създават 85% от работните места. И е, това е, представя е, интересна линия за работа, защото всъщност с нашия бюджет се търсят капитали. Е, е, това е бюджет е, е, на първо, второ и трето място насочен към големите предприятия и мултинационалните компании, а не към малките и средни предприятия. И за това питам докладчика, каква стратегия ще развие, за да пренасочи европейските фондове, за да се пренасочат те е, как да дадем е, повече пари на малките и средни предприятия и по-малко на е, мултинационалните компании. Това въпрос на цифри ли е само? Не трябва ли да предвидим още от сега бюджет за 2013, но в перспектива на бюджет 2014-2020? Е, където да има е, емблематични мерки, за да се промени посоката. Мисля, че е интересно да се е, проведе такава дискусия, но доклада не споменава нищо по този въпрос. Господин Салвадор Гария има думата сега. que hable después de mi colega Miguel Portas y que por tanto puedo decir que no comparto en absoluto. Аз ще да го говоря след колега, с когото всъщност няма да се съглася. Тук става дума и за политика, и за идеология. Нашата комисия обаче не трябва да се съобразява с големия капитал. Трябва да мислим за кохезионната политика и трябва да се ориентираме към малките хора. Трябва да помислим как благосъстоянието да се преразпредели така, че именно малките хора, е, на тях да се помогне. Мисля, че това е идеологическа позиция. Някой може да се съгласи с нея, друг да я отхвърли, но всъщност изходната точка за економическото възстановяване в Европейския съюз е економията. Това е основният принцип и, той, и него трябва да спазваме, а, за да може да възстановим нашата економика. В противен случай ще вливаме само повече и повече пари в инициативи, които до никъде не водят. Непрекъснато на общностно и на национално равнище ще трябва все повече и повече пари трябва да признаем, докато нямаме собствени средства, то е, няма да постигнем успех в нашите начинания. Ако не достигат средства в общностния бюджет, трябва да помислим за средства от националните държави. Ако и там не достигат средства, трябва да се концентрираме върху директната връзка между бюджета и заетостта. А и пътя е, за тази връзка минава през малките и средни предприятия. Те са изключително важни. Тук е, има редица програми, чрез които могат да се, може да се помогне на тези малки и средни предприятия. Може да обсъждаме този въпрос, но така или иначе, ясно е, че това е моста, по който трябва да вървим към насоките за бюджет 2013 година, където става за дума за увеличение на бюджета, увеличения, които да помогнат а, на малките и средни предприятия, това са именно правилните инициативи. Те ще създадат работните места. Сега да се заложи на економията, не смятам, че това е разумно. Единствената възможност да се опосредства напредъка в Европейския съюз е подкрепата на малките и средни предприятия. Защото само това а, е разковничето за повишен растеж и повишена заетост. Благодаря на докладчика, господин Лавия, а той има моята пълна подкрепа. Thank you, Mr. Chairman. Um, благодаря, господин председател. Като е, представител на Великобритания искам само за секунда да кажа, че за нас е исторически ден в Великобритания. 60 е, годишни юбилей, откакто беше възкачана на престола е, английската кралица през 52 година. 60 години е дълъг период за всеки човешки живот. Сега аз всъщност искам да изпратя, да, да кажа и друго послание. Искам да повдигна четири въпроса е, за този доклад на Джулани Лавиес, който е хубав и ясен. Е, това, са, това е един от най-ясните доклади от много години, защото обикновено при основните насоки се разпростираме надълго на широко, докато тук докладът е много сбит. Е, първият въпрос, който искам да повдигна е по параграф 5 и 6. Ако добре си спомням, решението на съвета от миналата седмица, Европейския съвет, повдигна въпрос въпроса за Европейската банка и как финансира тя малки и средни предприятия. Много членове на нашата комисия ще си спомня, че когато Ян Клод Юнкер е, е, ръководеше Люксембургското председателство, той направи особени усилия, за да е сигурен, че има връзка между Европейската банка и финансирането на малките и средни предприятия е, и да има истинска синергия. Но това е предложение, за което се сетих, когато чета това. Мисля, че е много критично и важно ние да мобилизираме финансираме средствата, особено когато има предвид заключенията от съвета от миналата седмица. Там се каза, че Европейската банка ще се мобилизира в тази посока. На второ място, параграф 10 за евентуални негативни приоритети. Аз имам чувството, че миналата година го чух това нещо в доклада на Франческо, обаче така или иначе ние не идентифицирахме никакви негативни приоритети. Имаме някои идеи за това какво представляват отрицателни е, приоритети. Ние обикновено говорим за положителни. Сега, когато говорим, например, за закупувания, е, да сме сигурни, че ще ни трябват е, фондове. Ние знаем, че те са недостатъчни, че са оскъдни. И сега по 15 ти параграф аз трябва да кажа, че винаги има ситуация, когато е хубаво да се прави бюджет, както аз съм го правил в два случая, е, в първата част на периода, отколкото във втората част. Защото във втората част, особено на последните етапи, вие самите казахте, че е много трудно да се връщат пари, когато има програми, трябва да плащате е, и трябва да отговаряте на цели. Но всъщност, мисля, че много поучително виждаме как последните последните две години постигнахме финансовите перспективи от 2008 година. Не виждаме, че е, положението е така сравнител е, и имаме пулки от предишните години, особено когато трябва да се справим с специфичните проблеми, които са остри. И накрая в параграф 21 аз мисля, че е хубава идея, че институциите трябва съвместно да наблюдават наблюдението, но може би трябва да видим и наблюдението през предишната финансова финансова рамка и сегашната, аз е, се опитвам да въведа някои съображения в бюджета от миналата година и изпратих 25 въпроса до комисията, е, за да видим как се прилага или къде е, сумите не са освоени по една или друга причина. Това е информация, която комисията трябва да ни предостави, защото трябва да се видят тези линии да се прилагат. Надяваме се, че тук в парламента тези бюджетни линии ще се е, подкрепят. Някои лоби може би са по-активни от други, но все пак ако съображенията са реални, е, трябва, е, ще свършим доста добра работа. Е, е по-скоро да направим съкръщение от 2-3% и може би тогава този разговор ще бъде колкото се може по производителен и е, ще видим комисията дали ще ни предостави информация за реалните линии, за реалните линии е, целта за прилагане, защото е, мисля, че тези линии трябва да се включат в сегашните с годишния бюджет. Благодаря, Джеймс. Ян Мулдър. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя не знам дали това е най-подходяща дума, но все пак е, така комплимент е, за е, реалистичната оценка. Аз мисля, че тази година ще бъде много трудна. Ще бъде трудно да се постигне споразумение. Първо, аз мисля, че ние трябва да подчертаем, че трябва да плащаме сметки, по които сме поели ангажимент. И е, това не е година, когато можем да кажем, съжаляваме, е, трябва да, да правим съкръщение в бюджета и трябва е, да имаме една реалистична оценка и отново да поискаме от комисията усъвременени данни, възможно най-бързо, за да знаем какво е положението и да няма изненади. Искам да знам комисията да ни каже кога ще видим реалната цена на присъединяването на Хърватска. Какви са, какво е интернационалното споразумение? Може би тогава дискусията ще бъде по-различна, е, отколкото когато обсъждаме бюджета за 2013 година. Е, доколкото се спомня, когато Румъния и България влязоха, е, е, е, Комисията беше предвидила допълнителен бюджет за България и Румъния, и е, казаха, че това ще бъде от наличния бюджет. Сега и парламента трябва да се произнесе и може би резултата ще бъде различен. Смятам, че ще бъде полезно. Е, искам да чуя от комисията бюджета за 2013 година, но и да знаем до къде сме стигнали с е, Хърватска. Какви са финансовите последици от присъединяването й? И най-важното в цялата дискусия е всички да знаят, че навсякъде в е, Европа се съкрещават бюджетите, е, е, защото имаме задължения по пакта за стабилност и Европейския бюджет е бюджет на ръст и е, целта е да се е, стимулира економическия растеж и в регионите. Оттам ще очакваме именно економически ръст. И ще бъде много полезно, ако чуем цифри от комисията за 2013 година. А е, освен това, комисията да ни запознае и с успешни примери за бюджетни линии за стимулиране на економическия растеж. Не само да казваме, казваме какво искаме. Е, ние трябва да. Когато казваме искаме е, да инвестираме в нещо, да знаем какъв е резултата в економическия растеж. Защото ако Европейския бюджет може да насърчи. Економическия бюджет не е достатъчно само да кажем, можем да го направим. Искаме практически примери за това как да се облегчи дълга в разговори с държавите членки. Благодаря. Благодаря, Ален. Е, благодаря и на господин Левие за този проект. Искам да започна с тези неща, които политически е, не, с, не сме успели политически да ги направим добре. От 2008 е, година нямаме всъщност истински растеж, нямаме и растеж в заедостта но не сме го упоменали никъде в нашите документи. Имаме Лисабонската стратегия и тогава казахме, Европа трябва да стане най-чудесната най-чудесното пространство, економически просперитет и така нататък. Но защо всъщност нещата не се случиха така, както искахме? Просто защото, според мен, нямаше координация на национално равнище, нито в бюджетната, нито в економическата политика. Александър Алваро каза, че <clears throat> ни трябва по-добра и по-строга координация между европейския и наци... и националните бюджети. Това е нещо, което научихме от Лисабонската стратегия. Аз искам да го подчертая. Нямам нищо против приоритетите, които подчерта господин Лавия, но по принцип а, мобилността, малките и средни предприятия, младеж, младежта, развитието, науката. Това са все правилни приоритети. Това са и целите до голяма степен на стратегията 2020. И наистина аз съм на мнение, че трябва да се концентрираме върху тези цели. Но това не е достатъчно. Би трябвало да направим още, една по-ясна, по още един по-ясен анализ за това къде може да инвестираме. Ясно е от зелена гледна точка, че трябва да се съсредоточим върху намаляването на въглеродните емисии, на върху възобновяемите енергийни източници и върху новите технологии. Така ще може да създадем нови продукти и нови работни места. Така ще сме конкурентоспособни на, на международната сцена. Сега, това, което ни заплашва за бюджет 2013 година, моето опасение е, че а, е, е, старите сили, които искат е, средствата в областта на селското стопанство да се разпределят както до сега, тези сили ще са прекалено силни. Аз мятам с мнозинството в парламента да сме да се застъпим за това стратегията 2020 и грешките, които сме видели в момента, да бъдат преодолени. Мисля, че категорията на европейската добавена стоеност, тя трябва да бъде подчертана, когато става дума за това как да защитим бюджета в преговорите пред съвета и комисията, трябва да помислим и да кажем, да аргументираме, че само на общностно равнище, а не на национално равнище, ще имаме успех. Само по този начин може да аргументираме добавената стойност на европейската економика. От наша гледна точка това означава, че пунктите, които бяха казани, мобилност, образование на младежите, а това е със средствата за намаляване на безработицата сред младежите. Това е, което може да направи Европа. Европа трябва да помогне и на малките, и на средните предприятия, особено креативните индустрии. Те трябва да излязат от своята тъмна ниша на забвението. Трябва да се съсредоточим върху тях също. Политиката за климата, политиката за осигуряване на достъпа на енергоснабдяването, това са все компоненти, които трябва да се влеят в бюджет 2013. Това, е според, това са според нас ключовите моменти, според нас, от името на политическата група на зелените. Благодаря, Елга. Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Няколко думи в допълнение на казаното от Елга относно плащанията. Всички е, го подчертаха. Е, трябва това да си има предвид, но също така е, трябва да извадим съвета от шизофренното му поведение. Защото ако по-малко е участието на съвета, е, съответно ще получава и по-малко средства и съответно ще е, влезе в една логика, е, която отразява бюджетните затруднения на държавите членки. И сега нещо във връзка с точка 2 от вашата резолюция. Подчертава се необходимостта от економии, но вървим към рецесия. Всички са го разбрали, включително и рейтинговите агенции. Но сегашния съвет, както всички знаем, въвежда един договор, колкото ненужен, толкова и опасен. И а, такъв а, висок процент се заделя от нашите спестявания, пък като пределно ясно е, че не може да функционира подобен договор, така че трябва да се привлече вниманието върху факта, че не трябва да се отделя внимание само на економиите, на спестяванията, на средства, а към растеж, към възстановяване на економиката по отношение на създаването на работни е, места, Хелга подчерта е, някои от секторите, но тук не става дума само за създаване на работни, нови работни места, а за запазване на съществуващите. И е фонда за адаптиране към глобализацията, изключително важен за работниците, трябва да наблегне на това, че фирмите, имайки предвид, че имат достъп до този фонд, не трябва прекалено лесно да съкръщават работни места. Освен това, има зелени работни места, такива отрасли, но трябва и реална европейска политика да се работи, да се разгръща в тази насока. Това е в сила и за средните и малки предприятия да се въведе такава устойчива политика в стоманодобива, може би, защото има висок потенциал в съвременните технологии. И трябва да се запазват работните места, подчертавам отново, не само да се създават нови. Естествено, по селско-стопанската политика също а, трябва да се запази отделеното внимание. И така, плащанията, кредите за плащане, шизофренното отношение на съвета, който хем не иска да плаща, хем пък няма и да получи по този начин и няма да работи за възстановяване на економиката. Така че парламентът трябва да действа именно в тази насок. За, не само за създаване на работни места, но за създаване на устойчиви работни места. Мерси, мерси Изабел. Благодаря, Изабел. Така, междувременно тук приехме една делегация от гости от региона Френския Геона Китен. Добре дошли сред нас. Благодарим им за това, че присъстват на работата на нашата бюджетна комисия. И в... имате ли възможност по интернет да следите нашите дебати? В Бордо, да, и много от вас го правят. А, Гресле. Искам да кажа нещо по отношение на опростяването на процедурите, нещо, което бе засегнато от господин Алваро. Е, комисията излезе със съобщение тази година по темата опростяване и се прави анализ на всички видове политики. Затова искам да помоля и тази комисия да помисли върху опростяването. Трябва да имаме координираща роля върху нещата, които се случват в парламента. Опростяването е нещо е, много общо. Е, механизмите може да са най-разнообразни. Сега е, имаме ситуацията, че господин Жан Ванжон и другите колеги са се заели с темата много насериозно. Това е инициативата на комисията и се надяваме, че е, е, чрез това нещо, чрез тази инициатива ще се сложи край на конфликтните норми, на стълкновителните норми, защото понякога човек не е ясно по Коя е правило въжи за коя ситуация. Бих, искал да, бих искала да помоля координаторите да помислят за на, ролята на нашата комисия в координацията при упростяването на процедурите. Защото след още, в противен случай след още 10 години все ще сме на тази тема. Сега за малките и средни предприятия. Това, което ме, ми направи впечатление в последния доклад на, малки, на за малките и средни предприятия на Сметната палата е, че иновациите при малките и средни предприятия не са тема. Особено малки магазинчета, като пекарни, като е, касапници, основната иновация е подреждането на витрините. Така че а, тази тема е много важна и то е, трябва именно ние да се заемем с нея. Merci Inge. Je crois qu'Inge a raison de rappeler que... Да, Инге е права, като подчерта това шизофренно отношение и състояние на съвета, което посочи Изабел, то съществува и в други институции, включително и нашата. Още няколко бележки, преди да дам думата на комисията. Докладчикът и много от ораторите наистина съвсем уместно подчертаха значението на кредитите за плащане и лесно се посочи, че погасяването на вече поети задължения е правно задължение. И ако това не се извърши, всъщност означава на практика изпадане в неплатежоспособност. Много странно обаче, финансовите пазари не отчитат това, но е, всъщност ние сме изправени пред е, риска да управляваме бюджет, който Ще видим това при изпълнението на бюджета 2011 година, когато е бюджет, който няма никакъв дефицит и в крайна сметка е на ръба на неплатежоспособността. И през 2012 година и подготовката на бюджета за 2013 има такъв риск. Именно за това работим усилено по този въпрос с, тук в бюджетната комисия и ще се проведе и работна среща, така както това беше предложено, когато се договаряше бюджета за 2012 година с датското председателство, така че да видим ред по ред какви са реалните а, нужди от кредити за плащане. А, с оглед на това, което се случи през 2012 година и което се случва сега. един нов елемент изявленията на председателя Барозо след последния Европейски съвет миналата седмица. Той припомни, че 82 милиарда евро са предвидени в многогодишната рамка 2012-2013 за кохезионни структурни фондове средства, които могат да бъдат по-добре пренасочени към работни места за младите хора. Какво означава на практика това? Ние ще го обсъдим в края на заседанието, на заседанието на координаторите, къде, на което ще присъства комисар Левандовски. И така, сега приветствам генералния директор, който е тук и му давам думата. Но преди това още нещо да припомня само. Както подчерта докладчикът и прочим някои от ораторите, вече е настъпило времето за по-добра координация между националните бюджетни политики и бюджетната политика на Европейския съюз. Това е битка, която ние в Европейския парламент водим от дълги години. Крайно време е правителствата да си отворят очите за това. И ние тук, в бюджетната комисия, в следващите седмици ще имаме две важни възможности да можем възможности за популяризиране на това, а именно на 27 и 28 февруари а ние организираме в парламента, между бюджетната комисия, економическата комисия и комисията за заетост двудневна конференция на която са поканени и всички членове на съответните комисии от държавите членки. Това е в рамките на европейския семестър, така че всички заедно, съвместно да се опитаме да приближим съответните национални бюджетни политики и бъдещето и съответните инвестиции така че да можем да възстановим конкурентоспособността си и економическото възстановяване. За разлика от националните бюджети, европейският бюджет подкрепя 90% от стойността си економически растеж. Така че е особено важно да се увеличава този бюджет, а не да се съкръщава. Освен това, в края на месец март към 20-21 ще имаме отново двудневна среща по бъдещата многогодишна финансова рамка, бъдещите финансови перспективи с представители на националните парламенти, както и министрите на финансите на 27-те държави членки. Миналият октомври имаше подобна среща за първи път по време на полското председателство. Сега подготвяме втората такава среща. И така, сега се обръщам към представителя на комисията. Ако има някакви коментари по казаното до тук, имате думата. Благодаря много, господин председател. Ще започна с благодарности към госпожа Гресле, която каза много любезни думи за комисията. Да, обичайни, наистина, думи, но не толкова обичайни, колкото обичайните са обичайни. А, наистина, а, комисията представи тази седмица това съобщение за опростяването и всичко предприето за опростяване на правилата и по-ефективно приложение на бюджета. Така че това да бъде нещо като таблица, с която да оценим резултатите от дейността и в съвета, и в парламента, е, спрямо амбициите, които сме си начертали. Разбира се, ние не държим монопол над идеите, всички нови идеи за по-голямо простяване, по-голяма ефективност, по-добро управление са добре дошли. Но така или иначе, вече разполагаме с някои първи насоки, които да е, посочат да докажат дали има резултат от идеите, които се лансират в съвета и обсъждат там. По отношение на доклада на господин Лавия, комисията смята, че този доклад е много добре насочен, изготвен, третира много важни за нас теми. Посочва се декларацията от председателя Берозо за растеж и заетост. Това наистина е основната проблематика, по която работим днес. Ако искате допълнителна информация, в състояние съм да ви дам такава в края на изказването си. Така че се радваме, че има единомислие между институциите за напредък на дейността, особено що се отнася за средните и малки предприятия. Наистина има сериозен резерв от работни места, сериозен и гъвкав резерв. Също така има сериозни а, проблеми пред заетостта на младежите днес. Ние сме готови да подкрепим всички мерки, които а, могат да доведат до решение в тази насока. По отношение на кредитите за плащане, това е централен въпрос. И през 2012 и през 2013 видяхме в края на 2011 какво се случи. Оказва се силен натиск, резултат от е, механичното прилагане на финансовите рамки и е ясно, че ще трябва да поемем своята отговорност. Това няма да е лесно, разбира се. С това си е ангажимент, с правна сила и трябва тези плащания да се погасяват. По отношение на присъединението на Харватия. Нека да успокоя господин Мюдлер. Съгласно нашето предложение, да, подобно на предложението за 2013 година, ще има съответното предложение бюджетно и по отношение на присъединението на Харватия. Знаете, че има установени данни в акта за присъединяване на Харватия, нещата ще бъдат пределно ясни и до доизяснени, ако все още това не е факт. По инициативата на председателя Барозо, след последния съвет, мога да кажа следното. Установихме наличие на допълнителни възможности за използване на наличните средства, траншовете в 2012-2013 година на структурните фондове, или в полза на средните и малки предприятия, или а, за създаване на нови работни места. Комисията ще работи заедно с държавите членки в тази сфера. Трябва да се изготвят оперативни програми, по които вече е постигнато споразумение с държавите членки и в тези оперативни програми, там където не са все още определени траншовете за 2012-2013 година, да се определят какви средства могат да бъдат пренасочени към тези две оси работни места и средни и малки предприятия. 60 милиарда а, има по транша, а, свързан с средните и малки предприятия, 22 милиарда за възможности за създаване на работни места. Още през текущата седмица ще има две мисии в държави членки, ще има срещи с местните органи, именно за определяне на евентуалните размери е, в рамките на оперативните програми, които могат да бъдат пренасочени за тези е, цели. Това зависи обаче от желанието, от волята на държавите членки е, да извършат това препрограмиране. Това би трябвало да стане относително бързо, защото вече беше доста направено в държавите членки. Но ако се постави ударението в някои а, сфери, това не би трябвало да доведе до забавене. А, забавене, което няма да бъде в полза на поставената цел. Това мога да кажа на този етап, господин председател. Това са целите на комисията. Намерението на председателя Барозо е да информира колегите си от Европейския съвет от месец март, по време на този съвет, да им представи резултатите от разговорите с представителите на 8-те държави членки, избрани за тази операция. Благодаря ви. Благодаря ви, господин генерален директор. Доколкото разбирам, на първо време на 8 държави членки, после на повече, да се предложите и да им се окаже съдействие за това, да пренасочат не е, средства да ги пренасочат към средните и малки предприятия и към създаване на работни места за младежи. И доколкото разбирам, тук не става дума за преразпределяне на средства между държави членки и между различни категории разходи, различни пера. А сега господин Гарига, като че ли иска думата Салвадор. Благодаря, господин председател. Мисля, че Европейската комисия няма да прави преразпределение на средствата. Това е нещо хубаво, но искам все пак да попитам представители на комисията следното. Знаем, че един от проблемите, е, които бяха породени от финансовата криза, е, че много държави членки днес нямат е, достатъчно средства за да се финансират програмите, е, по които получава средства от общностния бюджет. Въпросът ми е следния. Комисията ще предвижда препрограмиране. Предвижда ли обаче е, промяна в условията на съфинансиране е, на държавите членки и на общностния бюджет с оглед създаване на е, работни места? в малките и средни предприятия. Председателя, благодаря Салвадор. Чудесен въпрос, казва председателя. Как новото предложение на господин Баросно се съчетава с предишното? Господин председател, съчетава се идеално, бих казал. Е, защото, е, както знаете, в края на годината имаше предложение за увеличение на процента на финансиране за държавите членки, където има най-много затруднения. Е, може да се стигне до 95% и това може да се съчетае с евентуално препрограмиране, което ще се обсъди с е, въпросните страни. Така че има силно, силно натрупване. Не знам дали може да се стигне до 100%, обаче не знам дали всичко ще се освои. Ние знаем какви са затрудненията на държавите членки за техния дял от съфинансиране, но 95% все пак е много силен процент. Председателя, благодаря. Господин Мигел Порташ също иска да зададе въпрос. Имам два допълнителни въпроса. Искам да разбера дали увеличението на процента на съфинансиране до 95% вече се прилага или е, трябва да се вземе решение от съвета. Автоматично ли ще стане или трябва, трябва да има политическо или административно решение, което да предшества е, това решение? Е, вторият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, е, е за идеята, според която ако дадена страна не може да постигне целите си в областта на дълга или на дефицита, ще бъде суспендирано правото му на получаване на фондове, защото комисията говори за суспендиране на фондове. Докъде се е стигнало? И други колеги искат да зададат е, точен въпрос на генералния директор. Благодаря. Аз се запитах, след като чух заключенията на съвета, заключенията ни достигнаха чрез пресата, Става дума за заключенията по отношение на заетостта, на конкурентоспособността и възстановяването на економиката. Аз се запитах, откъде ще се вземат тези средства, тези пари? <clears throat> Съвсем технически погледнато искам да разбера откъде ще дойдат тези парите а, държавите членки, а, които, а, които се намират в добро състояние, те ще имат а, задължението да се финансират на по-високи ставки. Но а, какво остава за тези 95%? Ако всичко разбрах правилно, миналия път комисаря каза, има, че имаме 11 милиарда евро, които не са покрити. Сега как ще успеем да покрием 60 милиарда евро в 2013 година? Защото тогава проект, финансовите проекто бюджети няма да могат да се правят, ако не могат да бъдат покрити тези милиарди. Ако непрекъснато искаме пари от държавите членки, то тогава няма нужда да правим проекто бюджети. La mia domanda è strettamente connessa con quella che ha appena fatto Въпросът ми е пряко свързан с въпроса на Юта Хаук. Направила ли е комисията предвиждания за това какви кредити за плащания ще се поискат във връзка с съфинансиране на проекти? Господин генерален директор, Докладчика ви пита дали във вашите предвиждания за кредити за плащания вече сте предвидили прилагането на тази щедрост, а именно съфинансиране до 95%. Да, господин председател, може би ще отговоря и на другите въпроси. Тези 95% ние работим с едни и същи обеми. Така че, ако финансираме 95% вместо 85%, както беше до сега, тогава референтните стоености ще спаднат е, като бюджетни обеми така че обемите си остават същи. Ще има по-малко проекти, ще, които ще се финансират, но ще бъдат финансирани. Защото основният проблем е, че процента на съфинансиране е един и същи от 85% и за страни, където има много тежки финансови проблеми, е, тогава те няма да могат да направят тяхната вноска. Е, може би е по-добре да се финансират малки проекти, но да ги финансираме и да имаме дейност на място, отколкото 85 процента е да отпускаме и нищо да не се финансира. Така че има кредити за плащания, които са по-малки, е, като, като процент е, ще бъдат на лице. За да отговоря на въпроса на госпожа Хауге като цяло, как ще се платят 10 милиарда и прочие за плащанията след 31 октомври е, средства могат да бъдат прехвърлени за следващата година. Но това е технически отговор. Е, основният отговор е следния че държавите членки са поели ангажимент. Аз ви напомням декларацията, която беше подписана от държавите членки. Държавите членки са поели ангажимент да плащат, ако е необходимо. И ние нямаме причини да смятаме, че когато бъдат изправени е, пред е, действителността на цифрите, държавите членки няма да могат да плащат. И за това аз се връщам към това, което вие току-що казахте. Каква ситуация може да възникне за европейския бюджет? Държавите членки са поели ангажименти. Никой не може да се съмнява в това, че държавите членки няма да изпълнят техните ангажименти. И ние в комисията искаме да вярваме, че държавите членки ще изпълнят техните ангажименти. Те са подписали ясно декларацията. Господин Порташ зададе е, въпрос за е, държава членка, при която може да има суспендиране на кохезионни фондове. Е, споменало се за такова суспендиране. Е, вие знаете, че комисията реши да отложи това решение. Е, реши да отложи, но не е решила да се откаже от това решение. И ако се вземе подобно решение, то тогава действително ще има суспендиране е, за въпросната държава членка. Нищо повече не мога да кажа за момента. Сега, решението за тези 95%, е, то беше взето през декември в съвета, следователно се прилага. Това е което имам да ви кажа. Благодаря, казва председателя, господин докладчик, е, в заключение на дискусията. Permettetemi di ringraziare in primo luogo sia i colleghi. Най-напред Искам сърдечно да благодаря на колегите и на комисията за този така обширен обмен на мнения. Той много ще ми помогне за подобряване на моя доклад. Естествено, ясно е, че особено по време на криза трябва да сме много отговорни, когато правим проекто бюджет. Но за да постигнем нашите цели, които представих днес, ще трябва да действаме единно с другите институции. И ние в Европейския парламент трябва да заложим главно на това да дефинираме негативните приоритети. тези негативни приоритети рядко са били изпълнявани в бюджета. Ето защо в Европейския парламент ни трябва една по-добра информация за прилагането на различните програми и политики. Само по този начин ще можем да сме обективни и да преценим къде програмите се освояват и прилагат добре, къде има нужда от средства, къде средствата не се абсорбират добре и къде се налагат съкръщаване на средствата. Тъй като живеем в криза, тъй като навсякъде върлуват кризи, и тъй като националните бюджети така и така вече са под голям натиск, трябва да обединим усилията си. Ясно е, от друга страна, че поетите задължения за плащане трябва да бъдат изпълнени. И това е теза, която трябва винаги при всички възможности да защитаваме пред съвета. Плащанията трябва да съответстват на задълженията и програмите, които сме решили, че ще финансираме заедно, те трябва да се изпълнят. Няколко пъти вече бе подчертано колко е голяма нуждата да се координират националните държави, да се координират бюджетите на националните държави с бюджета на Европейския съюз. Ясно бе подчертано, че трябва да се съсредоточим върху инвестициите и а, проблема за инвестициите в европейския бюджет е съвсем друг а, отколкото е проблемът за инвестициите в националните бюджети. И тук именно се вижда добавената стойност на Европейския съюз. Какво всъщност означава тази добавена стойност? Създаденото благоденствие, създадения прогрес, в крайна сметка е повече, отколкото би, бил, би било постигнато, би бил произведен, ако държавите членки действат по-отделно. Сега, по отношение на нашите приоритети. Пакета, който предлагам, може да бъде подобряван. Трябва да видим естествено как трябва да бъдат дефинирани отделните пера, отделните функции. При раздел А трябва да помислим за инициативите за изследванията и как да ги свършим, те, свържем тези инициативи с конкурентоспособността и малките и средни предприятия. И това въжи за всички категории в бюджета. Но това ще е работа, която предстои да бъде свършена. Аз съм сигурен, че и другите комисии ще помогнат в това отношение. Естествено, не може да вземем решение по този въпрос в момента. Друг важен момент е сътрудничеството с комисията, защото в крайна сметка комисията е тази, институция, с която трябва да си сътрудничим, за да приложим и изпълним програмите. В сътрудничество с комисията може да контролираме изразходването на средствата. При уточняване на нуждите при дадени проекти и програми, трябва съответно да взимаме е, корективните мерки. Не бива да има отлагания в плащанията. Не може да се създава впечатлението от държавите членки, че плащанията се забавят и това пречи на прилагането на проблемите. На, извинявайте, на програмите. Колегите посочиха някои допълнителни приоритети. Трябва да помислим как допълните приоритети могат да залегнат в този общ доклад. Аз с интерес очаквам сътрудничеството с тези колеги. Alors, je rappelle... Благодаря, господин докладчик. Припомням, що се отнася до този доклад, следните срокове 10 февруари, 4 дни имате за внасяне на изменение на английски. Наистина кратки са сроковете, така че в пленарна зала да може през мартенската сесия, първата мартенска сесия да се гласува. Така, както казахме, пета точка от, от дневния ред се отлага за следващото заседание. Шеста точка на бързичко можем да разгледаме. Става дума за представяне на последната среща по многогодишната финансова рамка за следващата година т.е. следващата финансова, многогодишна финансова рамка 2014-2020. И сега ще помоля Ивайло Калфин, който а, ме придружи заедно с а, Янсен на тази среща. Да вземе думата. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. това на което се споразумяхме на последното заседание с съвета, беше е, следното. Датското председателство искаше да има една обща дискусия с държавата членка. Най-напред се обсъдиха приоритетите на държавите членки по отношение на МФР и на второ място ставаше дума за праговите стойности в многогодишната финансова рамка. Датското председателство каза, че това не е промяна в работния метод, че това не е преход от е, подхода отдолу нагоре, когато говорим за приоритети и после за суми, а по-скоро е, Датското председателство каза, че иска да има да добие обща представа по въпросите, свързани с тези две точки. По отношение на приоритетите – бе направен брифинг и ние бяхме много ясни. Господин Ламасори, шеф, шефът на нашата комисия, каза, че тези въпроси не могат да се отделят едни от други и каза, че въпроси за гъвкавостта и другите хоризонтални а, инициативи трябва също да се дискутират. На дебрифинга имахме обсъдихме доклада на председателството. Първия въпрос по първия въпрос повечето държави членки казаха, че биха искали да видят приоритети като промени в климата, външната служба, заетост. Това не е изненада. Това е ясно, че са приоритети за всички нас. По отношение на кохезията, на сближаването имаше държави членки, които изразиха е, загрижеността си за липсата на ентусиазъм по отношение на макроекономическите е, репери. Ние искахме да включим всички въпроси в бюджета, за да е, опосредстваме прозрачността. Някои държави членки се съгласиха с подхода на парламента т.е. да се включи всичко в многогодишната финансова рамка, но други подкрепиха предложението на комисията, че някои от въпросите трябва и е по-добре да бъдат останали на, извън, да, бъдат остан, да останат извън многогодишната финансова рамка. Председателството каза, че е идентифицирал три групи страни. Първата група е била много ясно за намаляване на праговите стойности на сумите до 100 милиарда евро. Втората група била е, подкрепяла е, комисията, смятайки, че, това, че нейното предложение е добре балансирано предложение. И третата група не смятала, че е назряло времето за обсъждане на праговите стойности. Липсва една друга група, която да е искала да повишаване на праговите стойности. И така тези три групи а, се застъпвали главно с запазване и намаляване на праговите стойности. Това, що се отнася до сумите и до праговите стойности. Ще се проведе конференция на 22-23 март с участието на представители от националните парламенти и изпълнителните, изпълнителните органи на Европейския съюз. Ние ще работим с председателството за уточняване на дневния ред. Бе предложено да се включат е, собствените средства като една точка от дневния ред. Естествено, тази конференция ще бъде отворена за обществеността, за да може ние да може да защитим нашите аргументи публично. И на последно място ние засегнахме въпроса за организирането и координирането на работата между съвета, парламента и комисията. Като се позовахме на опита от, предишните, от предишната многогодишна финансова рамка. Излязохме с обща декларация. Председателството каза, че ще помисли върху този въпрос. Те, председателството каза, че е, нейното, неговото желание е да опосредства, да улесни работата на институциите и ние смятаме, че е, това наистина ще стане. И така, в общи линии, това са резултатите от това заседание. През февруари няма да се разисква многогодишната финансова рамка, но е, другите общи съвети от март до юни ще обсъждат въпроса отново. И аз разбрах, че председателството се подготвя за обсъждане неофициално на, на въпроса за хоризонталните е, инициативи като гъвкавостта и собствените средства. Е, вероятно тези въпроси ще, се, ще са предмет на обсъждане на някои от следващите общи съвети, но ние ще сме информирани. Благодаря ви. Благодаря много. Някой иска ли да добави нещо? Briefly, but... Съвсем накратко, по време на обсъждането с е, съвета и комисията, когато комисията посочи цифри за всяка държава членка, е, колко биха спестили и какви биха били собствените средства. Те поне обещаха да се опитат да го направят, да, е, така че да има някакъв въпрос, който да се обсъди на тази конференция. Знам, че никак не е лесно. Важно е, е да имаме дневен ред. Когато искаме нови собствени средства, това не винаги е въпрос за е, размиване на бюджета, а по-скоро е, да има различна система, която да бъде по-прозрачна и да е, се говори за добавената стойност на разходите, да се знае какво получаваме в замяна. Аз мисля, че беше много ползотворно. Иначе Ивайло е, много добре ни запозна с, с съдържанието. Председателя, благодаря Ан. Аз е, мисля, че може да се каже, че се потвърждава, че в съвета. Преговорите започват изключително бавно е, и датското председателство, с което имаме чудесни взаимоотношения и чийто дух е напълно европейски, си е предвидило много предпазлив график е, и си е поставило за цел – да успее да постигне през юни, за да се обсъди на Европейския съвет през юни синтетичен документ, който се нарича Negotiating Box, който няма да е нито котия, нито средство за преговори. Е, е, това ще бъде едно резюме на позициите на всички, но няма да се посочват цифри. Така че след лятото ще се почувства по-ясно кога е, може да започне същинския преговор, кога могат да е, приключат дори преговорите. Това е напълно разбираемо. Е, нашите ръководители са изцяло погълнати от финансовата криза, кризата на дълга. И много делегации все още нямат позиция е, по преговорите по същество. По-скоро изчакват. И това, което ми прави много силно впечатление е, както казаха и Вайло, и е, депутата, който говори след него, повечето от делегациите не разбраха, че има аритметична зависимост между собствените средства и разходите. Всеки си преговаря, все едно, че не се занимаваме с средствата, Занимаваме се с, с разходите, т.е. Е, националните вноски в европейския бюджет. И особено е, страните, които са нетни вносители, не са е, предвидели в позицията си за преговори, че ако се увеличат собствените средства, те ще внасят по-малко. когато току-що говорихме за доклада на Джовани Лавия за бюджета за следващата година, необходимостта от координиране на бюджетните политики на държавите членки, като се има предвид е, и общностния бюджет, е, за да се постигне прословутия компромис между економите от една страна и е, публичните разходи за инвестиции, за иновации, за да подготвим бъдещето. Това, е, този аспект е, все още е, не все взима под внимание от много делегации от държавите членки. Докато не се изясни този въпрос, не може да се пристъпи към същински преговори. Искам да добавя, както каза и Вайло, под председателството на председателя на Европейския парламент, под председателството на господин Шулц, ние е, ще установим е, регулярни контакти. Всеки е, месец ще имаме контакти от февруари нататък, за да има информация и координация между всички страни в общностния бюджет. Е, и за многогодишната финансова рамка в Европейския парламент. Разбирам, че и е, съдокладчиците ще се срещне утре, за да е, преценят как да работят особено когато се говори за правното основание за политиката, която се финансира по този начин. Изабел поиска думата. Изабел, заповядай. Да, благодаря. Благодаря <clears throat> за доклада и за всичко извършено по тази тема. Слушайки ви, е, си зададох въпрос дали не е необходимо да ускорим малко графика, да бъдем по-оперативни е, по отношение на е, тази котия, която не е котия, но все пак е котия. Така че, за да бъдем по-оперативни, националните парламенти по време на тези заседания през март и април може би ще ни помогнат. Така че да зададем съответните въпроси за намеренията на министра на бюджета по техния национален бюджет, както и по многогодишната финансова рамка. Това е добре, за да привлече вниманието на националните парламенти и да се осъзнае по-добре тази връзка между собствените средства, собствения ресурс и съответните бюджетни комисии в държавите членки. Това само исках да кажа. Благодаря, Изабел. Наистина чудесно предложение. Да. Благодаря. А... Нещата не се случват както човек ги иска. Аз всъщност няма какво да добавя, що се отнася до ситуацията в съвета. Мисля, че трябва да сме наясно за две неща стратегията трябва да се изработим. Е, много трябва да сме внимателни, когато е, датското председателство е, приготвя, подготвя своя инструмент за преговори, защото това е нещо доста, доста обвързващо. Не се знае какви ще са тези инструменти, какво ще съдържат. Може е, да, те да противоречат на парламентите на интереса, така че изключително важно е, е април, май, юни в това време да участваме в истинските, в същинските разговори. Защото в противен случай е, трябва да, да знаем, ако не участваме, как ще реагираме. На второ място, е, резолюцията от 2000, общата съвместната резолюция от 2005 година. Тя функционираше доста добре. И аз усещам динамиката в парламента. Тя следва а, един определен а, план, когато имаме несъгласие, има преговори, цифрите се коригират и когато комисията иска да направи някои изменения, знаем какво се случва. Така че а, трябва да се опитаме да привлечем комисията на наша страна. И трябва да видим дали а, комисията е съгласна да ни съдейства. В противен случай това ще означава, че парламента ще действа сам. А, това са също въпроси, които трябва да обсъдим и в групата за контакт. Тази тема трябва да бъде обсъдена и на срещата на координаторите. Сега, а, дали ще има представители на отделните комисии и какво ще означава това преговори без числа, без цифри? А, как, преговорите ще спрат до едно ниво и ще, нещата ще се обсъждат в пленарна зала или какво? Искам да съм малко провокантен сега. Какво ще се случи, ако съвета през не може да се споразумее по никакви числа, по никакви цифри или пък, да, да, или пък не е в състояние да обсъди никакви предложения? Знаем, че линиите в съвета в момента са много противоречиви. Има една силна група, която казва всичко под 1%, друга група казва не, ние не не сме съгласни, няма да участваме в тази игра. Така че е, имаме определени е, цифри, поне доста тентативни, те са заложени в доклада. Например, е, блоковете структурна политика и селско стопанство, там сме казали, че искаме да поне да запазим е, стойностите, които са. Е, били до момента. И може да започнем да изчисляваме е, какво означава това, какви са маржите, евентуално, е, за 2013 година, плюс 5%. Дали това е приемливо за парламента, дали бихме могли да, по, да постигнем споразумение, какво ще се случи? Може ли парламента да излезе със собствено предложение? Ето, това е нашата позиция. Или пък това е прекалено амбициозна програма за този времеви период. Трябва да разиграем различни сценарии, трябва да помислим доста, за да знаем как да процедираме и това трябва да го направим още днес, още сега, защото не знаем как ще се говори с нас е, за да знаем каква да бъде нашата позиция през юни и през есента. И каквото още трябва да се направи, е да помислим за процедурата по съвместно вземане на решение, а, защото искаме да, да, да обсъдим и въпроса за резервите. А, парламента трябва да каже и на обществеността, да покаже че сме, че, на обществеността, че ние сме готови за преговори и че искаме тези преговори да протекат бързо. И ако това не се случи, то това означава, че съвета просто не си е свършил домашната работа. Това мисля, че за гражданите е изключително важно. Мерси, Раймер. Благодаря, Раймер. Да, наистина, съгласен съм с това. Ако имат подобна котия, трябва парламента да бъде включен. Но това не трябва да се превърне в е, клетка, в капан. Décidé, comme il е, l'envisage en avril. Така че през април, през май ще видим, е, в зависимост от разработването на тази идея, нашето място в нея. Благодаря на всички, благодаря на докладчиците по този въпрос. И сега можем да преминем към точка седма и ще дам думата на докладчика Джордж Лайен относно неговото предложение за становище, предложението за регламент на Европейския парламент и съвета относно изменение на правилника за длъжностите лица и условията за работа на другите служители от Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Първо, искам само да говоря, сега говорим за времето, с което разполагаме, защото по принцип ние говорим за 1 марта за представяне на проекто доклада и 8 марта е за предложенията, а пък гласуването на бъде на 26 и 27 юни. Е, трябва да е, имам предвид, всъщност до 27 трябва становището да бъде готово, за да може проект становището да бъде изложено на 27 февруари. Има въпроси с превода и измененията и за това намерението ми е проект становището да бъде готово преди това, за да може всеки да има възможност да го прочете, да изготви някакви предложения за изменения и съответно те да бъдат преведени. И е, искам сега да се върна по същество за предложението от името на комисията. Сега в заглавието е ясно, че става въпрос за периода от 2000 е, сега говорим за спестявания е, и е, от преди 2020 и след 2020, ако видите първите спестявания, които са направени, повечето от тях е от намерението на състава с 5% от всички институции. А също така се предлагат и спестявания от 56 милиона еврото по МФФ. Променя се и кариерата, и секретарията също има предложение за секретарията и по този начин ще се спестят 7 милиона, увеличава се възрастта за пенсия, имаме 2 милиона спестявания от това, има и други предложения, които са направени е, предложения за пътуванията до, до домовете. Е, е, и там имаме 80 милиона спестявания. Ако видим как ще се отразят всички изменения, ще видим, че предложението за нова функционална категория за секретари, тогава имаме спестявания на годишна основа от 873 милиона и, а, и 359 милиона. Е, и имаме освен това изпестявания от е, пенсионните схеми 579 е, милиона годишно. Е, това е естествена промяната в пенсионното осигуряване. Колкото до тези, които работят на договор с агенции, те не са включени в тези предложения. Комисията иска да съкрати бюджетните линии за тези агенции. А, аз смятам, че е, това е така един е, недостатъчно остър документ, е, инструмент. Сега колкото до е, разноските, е, подхода на комисията, аз мисля, че сега се правят спестявания навсякъде по света и заради това е, трябва и европейските институции да правят спестявания по всички административни разходи и е, европейските институции трябва да подкрепят тези е, спестявания. Ние приветстваме предложението на комисията за спестявания в трите институции и мисля, че е важно правната комисия и съвета да са сигурни, че всички спестявания чрез съкръщение на персонала трябва да бъде от правомощите на бюджетната комисия. Е важно е, важно да се подчертае това. Аз мисля, че е, Нашия подход е, е, засяга е, бюджетни въпроси, които се повдигат и аз съм сигурен, че правната комисия ще се занимае сериозно и докладчика госпожица Брент предвижда изменения по законодателното предложение. Аз мисля, че има Предложение за е, секретарията. Там също е, тя предвижда изменения. Важно е да подчертаем е, в правната комисия, че всяка промяна, която се прави, трябва да бъде съобразена с бюджета при период от първите 7 години и след това. Ни говорим и за безпокойство във връзка с МФФ, там трябва да има намаление и за това е важно е, да се внесе яснота от комисията, дали тези бюджетни линии няма да се преразглеждат отново, защото е, това, което те предлагат за персонала, трябва да сме сигурни, че те ще изпълняват е, програмите през следващите 7 години, където има значителни намаления. И трябва да има споразумение по този въпрос до края на годината и споразумението за солидарността като лост да бъде по-пълно и е, да има автоматично увеличение от 5,5% на заплатите. Ние приветстваме това, но при тези обстоятелства трудно може да се оправдае това. Е, трябва да имаме предвид и сроковете е, за солидарността като като лост. И накрая е, бюджетното отражение върху е, влизането на Хърватска не се включи в това предложение, съобразно комисията. И аз мятам, че е много важно комисията да ни увери, че ще можем да се справим с присъединяването на Хърватска през следващите 7 години и след това. Това са забележките и с удоволствие ще чуя съображенията на другите членове на бюджетната комисия. Благодаря, господин докладчик. Няколко души се записаха Сидония първо. Е, you, Благодаря. Аз а, още не съм видяла а, това, този документ, проекто документа, но искам да кажа някои общи заключения за ролята на тази комисия. Значи аз няма да се позовавам върху документа. Вече сме обсъждали тези въпроси. Аз получавам имейли от своите избиратели. Там тези въпроси също са а, засегнати. <clears throat> Имейли от служители също в Европейския а, съюз. So, uh... Аз ще се изкаже естествено доста субективно, но тук става въпрос а, за нещо много индивидуално, а именно за платите. Така че, а, моля ви, а, нищо лично, но а, трябва да засегна тези въпроси. Нещо много важно, което има връзка с ролята на нашата комисия, така както аз го виждам, е Следното, естествено, е, Комисията по правни въпроси иска да е, обработва самостоятелно досието, но аз мисля, че не бива да се ограничаваме само до становище към е, тази комисия и, и не трябва да мислим само в, по отношение на економи и на намаляване на заплатите. Е, това не е правилно. Защо смятам така? Защото с, този, с тези промени в, в регламента може да помислим не само за финансовия аспект на услугите, а също така и за работата, която се върши от тези служби. Знае, че е трудно да, службите да функционират по-ефтино и, ефика, и в същото време, време ефикасно. Това е много трудно, но това, което имам предвид е следното. Не всяко спестяване, не всяка економия, която може да опосредства, може да опосредства и подобряване на услугите. Понякога е точно обратното. Нека ви дам пример. Един от въпросите, които са много противоречиви, е автоматичното повишаване на заплатите всяка, на всеки две години. И това е източник за отчаяние <laughs> понякога за почти всички, особено що се отнася за засегнатите лица. Какво имам предвид? Е, един служител, който е много компетентен и много добре работи, а, тези хора не могат да разберат защо хората, техните колеги, които не са толкова ефективни и не, не толкова компетентни, биват повишавани по същия начин? Може би аз не съм достатъчно дипломатична, но а, трябва да се направи разлика между добрите и лошите чиновници, а всички чиновници се повишават по един и същи начин. А, това въжи особено за хората, които не се справят добре с работата си. А, това естествено е въпрос а, директно свързан с разходите за с заплати за услуги. Друго нещо. И това е въпрос, който вече сме обсъждали. Институциите трудно, все по-трудно могат да набират, да привличат добри кандидати. Трудовият пазар е много разнообразен в различните държави членки и нашата цел е да се привлекат нови държавни чиновници, нови служители по един добре балансиран географски начин. Но този географски баланс е много трудно да се постигне. А, и резултатът, който имаме в момента, и това е отразено в статистиката, резултатът е, че нямаме географски баланс. И държави, като Белгия и Люксембург имат много повече служители, отколкото другите държави. И според мен, това означава, че условията, при които се набират е, служителите, не са достатъчно привлекателни. Защото като се поставят предимствата и недостатъците на работата в европейските институции, се оказва, че компетентните хора решават да останат в собствените си страни. Така че това е един много важен въпрос. да се набират кадри с определени компетен... компетенции и квалификации от определени държави членки. Аз няма да правя анализ на това състояние. Аз вече съм го направила в своя доклад. Ако сте заинтересовани, може да го прочетете. Но моята пал към вас е да не се изпуска възможността да се засяга въпроса и за качеството, защото не е важно само въпроса за това какви средства се изразходват, а също така въпроса за качеството е много важен. Казваме, искаме да плащаме по-малко, но също така, в крайна сметка, резултатите от работата са също важни. И така, мисля, че не бива да сме прекалено скромни и, прекалено, и да правим прекалено голям реверанс пред нашите колеги от Юри. Трябва да засегнем въпросите такива, каквито са. Благодаря, Сидония, за вашия личен опит, който ни представихте. Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Аз трябва да бъда докладчик в сянка за социалистите в бюджетната комисия по този доклад. Искам да започна с една обща забележка, е, че е, е, е, правилника за персонала не е въпрос само на бюджет, но това е въпрос за качество на човешките ресурси в европейските институции. Така че целта трябва да бъде възможно най-високо качество на човешките ресурси. В рамките на парламента всички са съгласни, че ние искаме повече Европа, отколкото по-малко Европа за бъдеще. И заради това трябва да сме сигурни, че човешките ресурси в комисията и в другите институции могат да се справят с общностния подход. Така че дългосрочно трябва да отправим ясно послание до съвета, че ние не искаме да отслабваме институциите и да подронваме общностния метод. Е, с е, съвета на няколко пъти сме говорили е, по договорите с съвета и всеки месец говорим и още миналата седмица говорихме в съвета. Трябва да е ясно, че трябва да имаме човешки ресурси, които е, да могат да се справят с е, общностния метод. И аз мисля, че е, трябва да се търси синергия между финансовата рамка и правилника. Това се състои упражнението. Ние е, знам, че трябва да има економии, но все пак трябва да има е, синергия с регулаторната рамка, която се предлага от правната комисия. Надявам се, че ще има сътрудничество с е, правната комисия и, както каза Елизабет, трябва да постигнем целите си, да не се отслабва комисията. Искам да кажа, че ако правите съкръщение на бюджета, не трябва да се намалява гъвкавостта на системата сама по себе си. Ние, когато говорим за човешки ресурси, ние виждаме е, колко е закостеняла системата, е, е, защото всъщност човешките ресурси са едно богатство. Трябва гъвкавост, когато се управляват човешки ресурси. И тази гъвкавост трябва да се съхрани и при по-закостеняла система след съкръщения, да не се убие институцията. Сега тук се говорим за автоматично така напредване в кариерата. По този начин се унищожава възможността за насърчаване на по-добро качество. Сега, ние, е, ние не сме съгласни с е, проекто съкръщенията. 5% за всяка институция трябва ли да се прилагат или да се диференцира? Комисията вече направи някакви спестявания, докато други институции драматично увеличиха разходите си през последните години. Е, тъй като правомощията на парламента се увеличиха, трябва да се увеличат и неговите човешки ресурси или продължаваме с поголовното съкръщение за всички. Сега, и за пенсиите. Разбира се, че има възможност за ранно пенсиониране. Обаче тогава периода за получаване на пенсията се увеличава. И това е най-твърдата част от нашите разходи виждаме, че има нарастващ брой на бивши колеги пенсионери. А, или пък ако има. А, ако, ако те са пенсионирани с по-висок статус, тогава се увеличава и пенсията им. Ранно пенсиониране, по-дълго, по-дълъг период за получаване на пенсии или по-късно пенсиониране с по-висока пенсия. Дали това не е по-добро решение дългосрочно? Много неща трябва да се обмислят. И накрая солидарността като лост. Пак стигаме до бюджета. Солидарни сме с кого? С министрите на финансите в държавите членки ли? Извинявайте, обаче е, това е, е, е налог налог за солидарност. И е, а, а, е, трябва да сме много критични в подхода си. А, е, да, а, имаме различни правила със съвета, като например седмичните часове или възрастта за пенсиониране, но трябва да сме сигурни, че държави членки ни, го, ни дават скромния си пример ли или и защо трябва да бъдем критични в подхода си. Мисля, че а, трябва да се направи оценка на въздействието. А, примерно може да се говори с постоянните представителства на държавите членки а, по вариантите за човешки ресурси. И да, ние трябва да вървим напред, трябва да съкръщаваме бюджета, но диференцирано и междувременно да наблюдаваме какво става в държавите членки и да говорим с техните представителства. Очаквам текста ви. Ще го подобря с а, а, ограничен брой изменения. Надявам се парламента да бъде единен и тогава ще спечелим делото си. Thank you, Eli. Uh, Elga Yeah, thank you, Alain. Елга Тръпел. Да, наистина, мисля, че нашият интерес е да не отслабваме нашите институции и възможностите за работа. Има добри причини. Не само да запазим системата такава, каквато беше до момента, просто защото има определени нужди, които е, трябва да бъдат взети предвид. Така че аз поделям подхода, че трябва да се прави разлика, когато става дума за добри и лоши чиновници, добра и лоша работа. И освен това, е, трябва при съкращение съкръщение на разходите да направим анализ и да видим къде какво трябва и може да се направи. Според мен, има определена нужда да се, да се промени индексационният механизъм. Виждаме проблеми тук. В много неща говорят за това, че трябва нов механизъм за индексация. И освен това, когато става дума за привилегиите в европейските институции, особено на по-високите етажи, е, тези привилегии трябва да са честно разпределени. Е, по отношение на пенсионирането, е, когато погледна дебата в държавите членки, правя заключението, че има резон в това да се повиши възрастта за пенсиониране от 63 на 65 години. Ние имаме много трудни обаче условия на работа в сравнение с други е, слове на обществото и други професии, но от друга страна, това, което също е важно, е въпроса за увеличеното работно време и, и, и кои хора би трябвало да работят повече и кои не. Защото, например, младите родители, е, те няма да имат възможност да работят повече по-дълго време. Така че, от моя гледна точка, трябва да помислим доста индивидуално при трактовката на отделните въпроси. Трябва ни добър анализ, да разберем какво да правим и какво да не правим, какво да си остане както е и пътеводната звезда в нашите размишления трябва да е социалната справедливост. Не бива да се равняваме, а, когато става дума за заплати и възнаграждение по най-низкото равнище. Благодаря, Инге Треслер. Благодаря. Аз малко се притеснявам от тази реформа и какви ще са последствията. Мисля, че имаше заседание между председателя на комисията, административния комисар, съответните представители на комисията по правни въпроси и представители на две политически групи, а, бях изказани доста съмнения по отношение на промените. А, господин Лайнен, аз съжалявам, но аз имам чувството, че е, това, е, тези промени ще засегнат доста хора и това докладчика трябва да го знае. Извинявайте, но това, което представихте, аз от него не разбрах какво се цели и за какво говорите. Искам да ви помоля, трябва да покажем какво означава публичната служба в Европа. Имам определени критики и към предложението на комисията, защото, както каза и Сидония, някои структурни проблеми не са осветлени и също не са осветлени. Е, движим се на едно равнище на спестявания, на економии, намаляване на привилегиите. Добре, това е важно. В противен случай, е, уважаеми колеги, не може да погледнем съгражданите си в нашите страни в очите. Това е така. Но ни трябва истински анализ за това какво целим. Анализ, който да ни покаже какво да запазим. А, а, подхода към публичната служба трябва да е прозрачен. Сега, когато става дума тук за външната служба, а, про, подхода не е прозрачен. Тук има натиск. Това е прецедент. Такова нещо до момента никога не се е случвало. Освен Получава се така, че външната служба е на път да стане а, служба, в която се назначават политици, които не могат да намерят друго назначение друга Да. И това е, според мен, нарушаване на правилата на правилника за длъжностните лица. Това ли е начина по който ще процедираме и по-нататък? Според мен това е недопустимо. Искам във всички случаи да кажа, че намаляването на привилегиите трябва, тази идея трябва да се проследи и по-нататък, защото в държавите ни членки има различни инициативи за рационализиране на публичната служба и то, този, тази тенденция, тези процеси вървят от 20 години, а ние не сме преработили този правилник за длъжностните лица, лица от 62 година. Така че добре и сега комисията се опитва малко да се задейства, но съвсем малко. Усилията са доста ограничени. Според мен не са достатъчни. Когато става дума за асистенти и за секретари, е, за областта АСТ, е, а когато тези хора печелят 10 000 на месец, ами това е заплата по-висока от един германски кмет. Така че нещо в ранговете при нас не е наред. И аз съм много загрижена, защото цялата реформа е поставена така, че истинските проблеми не се осветляват. това е жалко. От 2004 година ние Преработваме сега е, отново правилника. Ако не използваме възможността за разумна преработка, ще трябва да чакаме още 10 години. Е, нашите аргументи трябва да са истинските аргументи. В противен случай цялата, цялото занятие няма смисъл. Имаше е, идеята член 15, така нареченото златно ръкостискане, т.е. Е, ранното пенсиониране със съответните обещетения, е, този член 15 трябва да се прилага за срочно наетите служители. Тези хора са определена класи, са, чието договор изтича на определена дата и те биват обещетявани щедро. Е Но аз съм доста загрижена, защото всъщност няма нужда от прилагането на член 15. И мисля, че тук трябва да помислим за промени. Това е, заложено неравнопостав... това е заложена неравнопоставеност между нашите служители. И това е лоша тенденция. Аз не зная дали трябва да, да участвам по-нататък в дебата, защото хора, които работят за Европейския съюз, тези хора трябва наистина да са убедени, те трябва да се цени техния ангажимент, така че когато правим промени, трябва да мислим за следващите 10 години. Благодаря, Инге. Руби. Да. Благодаря, господин председател. Аз ние виждаме какви са проблемите, пред които, са изправени, които е изправена Европа. Е, е. Искаме европейския кораб да плува в правилната посока. Ние трябва да дадем пример има хора, които работят 70-80 часа в седмица и когато ние погледнем къде сме ние на тази скала, мисля, че не бива да мрънкаме и да се оплакваме. Ние е, получаваме добри заплати и имаме добри условия на труд. Мисля, че е разумно в този дебат да кажем, е, че депутатите а, са е, една референтна стойност до 100% и всички останали е, служители е, трябва да се ориентират по тях. Всички онези, които са по-надолу по иерархията, за тях няма какво да говорим, но тези, които са по-нагоре в иерархията, мисля, че именно за тях трябва да говорим. Естествено, дискусията трябва да е много, при, много предпазлива, но тук става дума за надбавки, за заплащане. Има добри причини, поради които журналисти и граждани ще ни подкрепят. Благодаря, скъпи колега. Сега на настоящия етап отново искам да поздравя нова група от посетители, отново от Бордо, студенти политически науки, половината от които искат да станат европейски чиновници, другата половина европейски депутати. Така че те могат е, с интерес да проследят нашата дискусия. Дами и господа, е, в момента е, публично защото Европейския парламент е, в е, всичките си комисии е отворен. Е, неговите дискусии могат наживо да се следят в интернет, в вебстрим. И така, днес ние разглеждаме проекто становище за реформа на статута на европейския чиновник. И преди да дам думата на нашия докладчик, искам само да, дам, да, да посоча, че ние даваме становище. Ние не сме съзирани по същество. Правната комисия е съзирана по същество. И забележките на колегите са интересни. Ние като бюджетна комисия просто даваме становище. Уви, нашата роля по традиция е да бъдем лошите, да бъдем bad guys. Няма пари. Следователно трябва да се правят економии. И както ни прикани Седония, трябва да се проследи value for money хем да имаме най-добрите чиновници в Европейския съюз, е, които да бъдат възможно най-ефикасни, като под ефикасност не се разбира харчене на пари, а неправилно изработване и прилагане на европейската политика. Сега, проблема, е, за който говори Сидония, да има възнаграждение за заслугата, насърчаване на заслугата. Е, това е много сложен проблем е, за държавните чиновници. И в моята родина ние не можахме да го разрешим, с изключение на военните във военно време. Там е много просто най-добрите загиват. А тези, които не са толкова добри като най-добрите, ги повишават в чин. Така че е, е, един от резултатите на европейското изграждане е, че вече няма война и не знаем как да издигаме в чин. Е, и нашата система е невероятна. Е, теоретично, когато се прочета статута на държавните чиновници във Франция, на хартия е идеално и те трябва да бъдат оценявани ежегодно от 0 до 20. На практика всички са оценени между 1975 и 1995. И ако случайно някой получи 1950, има обща стачка. Така че това е система, която ние във Франция не знаем как да работи но съм убеден, че в други държави членки нещата работят много по-добре и ние трябва да си послужим с тези страни като пример. Има една точка, която за мен е ясна. Е, колкото повече е, насърчаваме мобилността от администрация в администрация, от институция в институция, тук говорихме за един от нашите е, блестящи сътрудници, е, който ще се възползва от мобилността и ще отиде в Европейската комисия. Това е добре, ако насърчим мобилността от Европейска институция в друга или от европейска институция в национална институция, или евентуално в неправителствена организация, или в е, фирма. В този lifelong learning нашите чиновници не трябва да прекарат целия си трудов път като чиновници в бюджетната комисия. Аз съм бил чиновник в Френската сметна палата е, и по силата на мобилността е, е, напуснах и след 5 години, защото стареех без да уча нищо. Напуснах, но се върнах. Всеки един от нас е преживял това. Ако 40 години прекараш в един и същи кабинет, Представаш да учиш, вече нищо не учиш, нищо не допринасяш, няма твоя лична добавена стойност, така че е, доколкото ние можем да насърчим мобилността, е, това ще подобри value for money на европейския чиновник. Господин е, докладчик, какви заключения правите вие от този мен? Well, Благодаря. Аз мисля, че е важно да признаем, че това всъщност е становище, с което излизаме, но въпреки това имаме много ясни послания, които изпратиха до мен на нашите колеги по отношение на публичната служба. А, сега добрите и лошите практики и добрите и лошите служители. Това е интересен подход. Защо ние ще се опитаме е, изказванията, които чухме в момента, да, бъдат, да се влеят в е, крайния доклад. Ще се постарая във всички случаи да отразим дискусията, която чухме до момента. Е, въпреки, че времето е много малко за изработване на проекто доклада. Е, това е което исках да кажа. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. И така, Инге Гресле направи някои, напълно в нейн стил, точни бележки, но преди да стигнем до нейната точка, девета, ще трябва да разгледаме точка 8. Доклад, доклада на колегата Георан Ферм за проекта за регламент за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи. Дълго и досадно, дълго и досадно заглавие е, за нещо много важно. Project Bonds, облигация за проект. Извинявайте, само няколко секунди. Е, политическия въпрос е политически е много сложен и бързаме. Така че искам да кажа нещо предварително. Първо по инфраструктурата. Като цяло всички знаят, че това е ключов въпрос за економически растеж в Европейския съюз. Преди години в Винкок е, доклада по Лисабонската стратегия. Аз не знам защо Европейския съюз е, е, изостава, защото са по-низки инвестициите, отколкото в Съединените щати или други части на света. Има много цифри, които показват, казват, хората казват, че през следващите 20 години половин е, трилион ще трябва да се инвестират в инфраструктурата и трябва да се справяме с економическия растеж. Т.е. европейския бюджет е умножен по няколко пъти. Не можем да решим този въпрос. И ако трябва така да финансираме за преструктуриране е, публичният сектор не може сам да се справи. Разбира се, на местно, регионално, европейско ниво трябва да допринесем, но трябва да мобилизираме и частните инвестиции. Така че въпросът е като как да стане това. Комисията предлага създаване на свързани европейски улеснения за следваща финансова рамка, за да се е, ускори развитието на европейската инфраструктура. Тоест да има един, е, едно единно финансиране и за транспорт, и за енергетика, но с е, главни насоки за отделните отрасли. Но тъй като европейските фондове сами по себе си не могат да доведе до постигането на тези амбициозни цели, трябват иновативни решения за мобилизиране на частния капитал. Но, както знаете, това не винаги е било лесно. Е, пролича и при Галилео, експеримента с Галилео, т.е. трябва нещо по-добро. Комисията смята, и аз съм съгласен, че трябва да се мобилизират повече частни средства или смесено финансиране за стратегическа инфраструктура, подобряване на финансовите инструменти и за следващия се, се, се предлагат е, доста нови и развити финансови инструменти. Те искат да има облигации. Те, разбира се, предлагат и заеми, но също така и въпросните нови Project Bonds. Какъв е въпрос обаче с тези Project Bonds? Това е вид кредит, който е достатъчно сигурен, за да се привлечат е, пазарите на капитала. Е, е, Европейската банка всъщност трябва да увеличи кредитния рейтинг на частни дружества, които трябва да купуват такива Project Bonds. Тези Project Bonds не се е, издават от Европейския съюз или от държави членки. Всъщност това е частен дълг на определени дружества. Ако обаче искаме тези Project Bonds действително да действат в новия ФФФ, е, трябва да има е, период на тестване. Има различни причини за това. Ние знаем, че има фискални економии, Знаем, че е, новия финансов пазар трябва да разбере в какво се състои този инструмент. А съответно и комисията трябва да разработи оптимизирането на този инструмент, е, за да може действително той да се прилага и да може да влезе в действие след 2014 година. Така че предложението, което сега обсъждаме, е пилотна фаза. Комисията предлага това да се предлага, като използваме фондове, които вече са предвидени по средствата е, да има улеснения за трансевропейските мрежи, но новата част е, са тези Project Bonds. Сега трябва да видим как точно да стане това. Въпросът е технически, ще се върна обратно на него, но идеята е 200 милиона да се вземат от е, това гарантиране на заеми за е, европейските мрежи, 30 милиона за е, енергетика и ICT за пилотната фаза. И ако правилно разбирам, но ще го проверя с комисията. Ако правилно разбирам, това изцяло ще се финансира чрез чрез пренасочване на средства, които вече съществуват. Обаче трябва да се изясни от как точно ще се използват тези 230 милиона. За съжаление, нямаме достатъчно гаранции от европейския бюджет. Ние не можем да поемаме риска от неприятни изненади. Достатъчно неприятни изненади имаше до сега. Доколкото разбирам, всъщност е, европейския бюджет поема гаранции само за 230 милиона. Нищо повече. Сега комисията очаква, трябва да видим доколко е реалистично, че това ще да осъществи мултиплициращ ефект 50-60 е, пъти повече. 15 до 20 пъти повече. Е, тоест да стигнем до 5 милиарда. Разбира се, последствие е, дори ще се мултиплицира още повече ефекта и ще се стигне до 50 милиарда. Мисля, че предложението е хубава идея. Трябва да се изяснят някои неща, е, да мисля, че пилотният етап е добър, но трябва да се дообсъдят някои неща. Първо, малко по-общи разсъждения. Както казах, е, опита с Галилео не беше особено положителен. Защо този модел е по-привлекателен? Може ли комисията да ни обясни защо? Защо ще стане по-лесно да се мобилизират публични и частни инвестиции съвместно? Е, в по-добра степен, отколкото при Галилео. Трябва да се изясни ролята и на европейския бюджет, в предложението на комисията се казва, че ще има е, е, заеми за трансевропейските мрежи, да има и инструменти за споделяне на риска и на дълга. Сега искаме да изясним ролята на Европейския съюз при тези различни инструменти каква ще бъде нашата роля. Е, ние ще отпускаме заеми, ще даваме гаранции. Мисля, че никой не иска бюджетните власти от Европейския съюз да купуват облигации. Как да стане това? Политически ние сме изправени пред въпроса е, за тези публично-частно партньорство – всъщност сега печалбата ще се приватизира, докато риска ще се колективизира. Така че това са облигации за дънакоплатците. Трябва да се види как ще се работи по този въпрос за в бъдеще. Имам и други специфични въпроси за пилотната инициатива. Е, е, е, как, как ще се максимализира до 230 милиона? Това годишен таван ли е? Многогодишно ли е? техническите въпроси да изясним. Е, и освен това, разбирам, може и да греша, но доколкото разбирам, това предполага Европейски съюз заедно с Европейската банка да станат кредитори, за да се увеличи кредитната ценност на някои дружества, но в случай на фалит. Сега, при, при сегашната ситуация трябва да знаем. Е, сега, европейския бюджет ще бъде гаранция. Е, първите, към които ще се обърнете, за да изплати дълга в случай на фалит. Доколкото разбирам, е, след като се постигне тази максимална е, сума, Европейската банка ще покрие оставащия риск. Къде участва европейския бюджет? 230 милиона е, ще бъдат гарантирани или ги плащаме на Европейската банка, или на общия орган – Искам да изясним и въпроса за отчетността. Ние знаем Сметната палата, нашите, нашия комисия за бюджетен контрол е, повдигна въпроса за отчетността, когато се говори за нови финансови инструменти. Как е, ще дадем гаранции за разумна отчетност? Сега, може би си спомняте, е, че имахме тежки дискусии за съседството, защото е, е, и за потоците обратно, защото е, комисията ни предложи да се пренасочат средства към политиката за съседство. И комисията, е, съвет, е, съвета се противопостави, защото това се отразяваше на парите е, за Африка. Изобщо същото ли ще се повтори? Пак ли ще има възражение на съвета? Не знам съвета тук ли е, но е интересно да чуем, да не възникнат същите проблеми. Кои проекти ще се финансират с тези Project Bonds? ние знаем, че от обща политическа гледна точка много рисковани проекти могат да бъдат много интересни. Обаче тази схема насочена ли е към тях? Е, тези, които има по-малък риск, които са по-привлекателни за частния пазар, те така или че ще си намерят финансиране. Те ще се намерят финансиране. Къде всъщност ние влизаме в е, тази е, гама в тази госпожа Греслер, тук говорим. Финансовите инструменти са труден въпрос, който дълго се обсъжда, когато се говори за финансово регулиране. Какво означава това на пилотната фаза, разбира се, и на финална фаза? Ние сме ли в ситуация, при която е, новата финансова регулиране е, ще даде правила, когато тези инструменти действително ще могат да сработят? Последен въпрос, съжалявам, но е важно. Е, пилотната фаза е за тестване на Project Bonds. Аз мисля, че е изключително важно да имаме, да ни се правят доклади как се прилагат те. Как ще става това? Сега ние искаме от трансевропейските мрежи да ни е, пишат доклади. Това ще се прехвърли ли на пилотната фаза? Не съм сигурен, че това е най-подходящия начин, когато трябва да правим оценка на е, пилотната фаза. Трябва ли да въведем нещо друго? И сега, ние специално, ние трябва да мислим за графика. Сега, комисията иска основната част през 2012 и 2013. Ако можем да въведем пилотната фаза още през 2012, това означава е, скоро. Т.е. това трябва да стане преди лятото. Или бюджета, бюджетната комисия, последната седмица на март, това означава, че имаме много малко време за обсъждане в нашата комисия. Или можем да гласуваме в края на април. Тоест имаме още един месец, за да го обсъдим с нашата комисия и други институции. Но от друга страна, ние няма да имаме възможност за е, процедурата в пленарна зала, е, подписване на формалностите и така нататък. Така че съвсем накратко на среща на координаторите трябва да преценим кой вариант е най-разумен, но едно нещо е ясно, ние трябва да използваме и 2012 и 2013 година за тази непилотна фаза. Мерси боку, Благодаря много, господин докладчик, е, за вашето така изчерпателно изложение и въпросите, които зададохте. Е, по отношение на отговора на последния ви въпрос, свързан с графика, той зависи този отговор от отговорите на предишните въпроси. И така, има ли комисията някакъв отговор на зададените току-що въпроси? Евентуално съвета, ако желая, също може да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. Наистина, поздравление за господин Ферм, който наистина едно забележително изложение направи. Той прекрасно владее тази тематика, но това не ме очудва. А, да, аз ще се опитам да отговоря, след това ще дам думата и на колегата. Първо, що се отнася до необходимостта да се работи по този проект именно сега. Да, наистина това е изключително важно в пилотната фаза, защото пазарите трябва да свикнат, да се обиграят с този инструмент. И при новата финансова рамка, ако чакаме 2014 година, ще стане 2017, докато пазарите свикнат с това. Така че Наистина сега е момента да представим този инструмент, да покажем как може да се използва този инструмент, така че още в началото на 2014 година да се започне с промишления етап, така да се каже. Много важно е да се напредне бързо. На второ място, що се отнава до отчетността, искам да направя връзка с това, което правим с госпожа Гресле по финансовия регламент. Скоро трябва да се проведе тристана среща по финансовите инструменти и цялата тази тематика ще бъде обсъдена. В финансовия регламент трябва да има доста ясни разпоредби а, така че да бъде спазено изискването за прозрачност. А сега по техническите аспекти ще дам думата на колегата Паке. Да, разбира се, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина въпросът с графика, с сроковете зависи от това, което предстои на капиталовия пазар и всичко, което трябва да се извърши в отделните сектори, които са обхванати от тази инициатива. И има доста добър набор от зрели проекти по отношение на транспортните мрежи, е, но е, там, където не съществуват тези инструменти, е, с пилотната фаза ще имаме възможност на място, на терена да видим как ще се финансират тези проекти за инфраструктура или чрез облигации, или чрез заеми, като този инструмент позволява споделяне на риска между проекта и инвестиционната банка. По отношение на енергийните мрежи, днес съществува инструмент за споделяне на риска, който обхваща рисковете LGTT е този инструмент и по този начин ние успяхме да работим по тези проекти и в пилотния етап, пилотната фаза на облигациите за проекти този инструмент, който е, ще бъде предоставен е, още през 2012 година, заедно с Европейската инвестиционна е, банка ще можем да осъществим финансиране на тези проекти. Така че имаме етап на тестване на пазарите, след това пилотната фаза и способността много бързо да можем да съберем необходимите инвестиционни средства, особено публични средства от държавите е, членки в рамката на тази програма. А, в зависимост от това как ще действа този инструмент, как ще бъдат събрани е, средства за финансиране, това е, ще бъде на базата на проекти. Таванът е 230 милиона евро това експлицитно се посочва и средствата ще бъдат предоставени на Европейската инвестиционна банка на годишен принцип, след като се извърши консултиране с държавите членки на базата на действително разработени проекти. И Европейската инвестиционна банка ще поиска съответните средства, след като проекта бъде развит. Това е малко а, логиката а, ме, на механизма за споделяне на риска. Ние се опираме на същите принципи в общите финансови рамки, като ще подобрим начина по който ще действа този механизъм. Сега, по отношение на, проекта Галилео и този инструмент има разлики. Всъщност, проекта Галилео не беше проект, механизъм за финансиране. Това си е пълноценен проект, финансиран от приходи и е, комисията преразгледа механизма за финансиране на Галилео, не можем тук да правим е, подобно сравнение с е, облигациите за проекти, което е механизъм за споделяне на риска и финансиране на конкретни проекти. Така че не можем да сравняваме а, двата. По отношение на лостовия ефект, от 15 на 20 и докладчикът много ясно посочи това, трябва да подходим предпазливо. Всъщност тези цифри, на които се опираме, идват от опита придобит при прилагането на механизма за споделяне на риска. И при тези проекти, 8 или 9 са те в момента, беше установено, че финансирането им чрез този механизъм се увеличава инвестицията от 10-20 пъти. Така че ще има финансиране от банката, от Европейската инвестиционна банка също така, от публични инвеститори. А чрез този инструмент за гаранция ще се постигне по-лесно общото финансиране. Що се отнася до това увеличаване на средствата десетократно, кратно това ще зависи от конкретните проекти. Европейската комисия ще участва в началния етап още преди разработването на проектите, така че да могат успешно да бъдат използвани тези инструменти, така че да се сподели риска, но да не се приватизира печалбата и по време на работата с Европейската инвестиционна банка по този инструмент за споделяне на риска, националните и общинските органи и Европейската комисия проведоха диалог и с частния сектор, така че тези, които използват този инструмент, да го използват за едни балансирани проекти. Надявам се, че съм отговорил на въпросите. Разбира се, оставаме изцяло на ваше разположение, за да обсъждаме финансирането на конкретните проекти. Благодаря ви. Председателят Инге Гресле има въпрос към вас. Исках само да кажа, че много е, тук много се опитваме да създадем а, е, едни истински добри финансови инструменти. Първата ни грижа беше <clears throat> ние да имаме възможност а, да кажем до каква степен съответният инструмент е разумен – Финансовия регламент не е правно основание за създаване на финансови инструменти. Много е важно компетентните комисии да изказват своето мнение освен това, защото финансовите инструменти се различават. Те е, имат и различно обхватно поле. Е, въпросът е, че нямаме достатъчно база данни за оценяване на финансовите инструменти. Е, кой от тях е най-успешен? Дали многогодишната финансова рамка или инструмента за гарантиране на заеми или другите инструменти. Има по-добри и по-лоши, така че моят апел е съответните комисии, компетентни комисии, да не създават противоречия между нещата, които ние създаваме и тези неща, които те създават. Кохерентността, съгласоваността е много важна, в противен случай ще имаме все по-голяма бюрокрация и противоречия. Мерси beaucoup, Инге. Göran, est-ce voulez а Гюран, може ли да направите първите си заключения след това, което чухте? Uh, Искам само да кажа някои неща. Много ви благодаря за изяснението, което чухме от комисията. Е, отговорихте все пак на някои от въпросите, но ще останем във връзка доколкото е необходимо. Сега, е, Инге Греслер, по последното казано от нея, трябва да мислим сериозно за това как ще се работи с това. Защото а, е, нашата комисия а, е, отговаря за пилотната фаза, е, но има други комисии, които са свързани а, за това как е, е, европейския, как ще се осъществява връзката, а също така и по финансовите инструменти. Те ще ни дават становища, ние ще им даваме становища, а, но трябва да се изготви и един по-цялостен доклад върху финансовите инструменти като такива. Аз мисля, че ние решихме да има доклад по наша инициатива. После ще водим и преговори по следващата финансова рамка. Е, така че ние действително е, трябва да помислим върху координацията, за да постигнем е, най-добрите резултати. Сега специализираните комисии, комисия ИТРЕ, комисия Транспорт, техните заключения са много важни за нас и трябва да се види как ще преговаряме после и за финансовата рамка, и за финансовата регулация. Така че е, има всъщност на потребност, когато говорим за политика в областта на економическия растеж и така нататък. Трябва да се види как ще преговаряме по финансовите регламенти, но в края на краищата трябва да има разумни и строги правила, когато се говори за контрол и контрола върху прилагането. Мисля, че можем да го постигнем, но специално този конкретен доклад е номер едно, защото наистина бързаме. Ние трябва да е, се справим с всички тези въпроси, без разбира се да сме получили е, окончателните отговори за финансовото регламенти, за фонда за стабилност. Целта е, е подвижна. Целта е подвижна, но както казва комисията, трябва да има пилотна фаза. В противен случай прилагането е, ще се отложи много. Става въпрос за много по-фундаментални е, финансови инструменти. Председателя, благодаря господин докладчик. Мисля, че всички сме единодушни, че спешно трябва да се има пилотна фаза за експериментиране е, на тези облигации, за да могат е, пазарите да се запознаят с тях, да видят доколко има и интерес от подобно е, съвместно финансиране от частни и публични източници с публични гаранции от европейския бюджет – Нашия докладчик ще осъществи всички контакти, които все пак са му необходими. Ще се уточни графика, но секретарията ми казва, че последната седмица на март е много рано. Няма да успеем, докато за последната седмица на април може би е постижимо. Така че на следващото заседание на координаторите ще ни кажете. Благодаря ви. Последната точка, последната точка, пак се връщам към Инге Креслер. Това е точка 9. Въпросния е, е, е, финансов регламент. На следобед видяхме колко е важен той е, е, по силата на различни конкретни примери. В пленарна зала гласувахме много изменения, но не сме е, осъществили окончателното гласуване, за да си запазим възможността за преговори с съвета. Е, през декември имаше триалог, предвидени са и други триалози. Нашата работна група редовно се събира. Докъде стигнахте, Инге? Както беше казано, има предстоят още е, два трилога. Е, днеска имаше заседание. Не успяхме е, е из цяло да постигнем споразумение. Видяхме тунела, където малко просветна. Аз работя с господин Гайер и с господин Мулда. Те винаги ме подкрепят. Много благодаря. Много съм ви задължена. Но е, е, знаем, че е, човек, когато е прилежен, се радва на работата си, но когато има помощ, винаги е тя добре е дошла. Е, ще... Четвъртък ще обсъждаме член 56 в нашата работна група. И имаме и тук някои отворени въпроси. Цялата цялата палета за прехвърлянията на бюджетните редове, за многогодишната финансова рамка, за това какво ще правим с излишъците в края на всяка година. Държавните и правителствени ръководители би трябвало да ни кажат какво ще правим с тях. Има някои съвсем отворени въпроси, но там по тях трябва да изчакаме допълнителни становища. Има е, тук имам предвид е, член 34 съгласуваността на някои текстове с МФР и освен това ще се е, говори за корективните мерки. Ние сме отбелязали определен напредък по отношение на сградния фонд. Има един издаден нон-пейпер е, за тръстовете, за доверителните фондове. Имаме една обща насока. Днеска говорихме за сроковете. Е, говорихме за това, че е, по въпроса дали трябва или не трябва да има редовни ревизии на финансовия регламент. И говорихме за публичните поръчки. Имахме предложения за някои решения по отношение на безвъзмезните средства. Това е много важно, защото там въпроса може да се, уреши, да се уреди с делегирани актове. И тук се намесва и стратегията 2020. Днеска говорихме и за счетоводството, но не сме <clears throat> приключили точно с тази тема. Но големите проблеми с съвета е, няма да може да ги решим толкова лесно. И, уважаеми колеги от съвета, нещата са сериозни, имаме напредък, но имаме и много предстоящи срещи и през март. Надявам се датското председателство да е, спази тези срещи, защото до, края на март трябва да приключим с обсъжданията и след това през е, на втората сесия през юни трябва да гласуваме. А, освен това, <clears throat> е, юристите лингвисти трябва предварително да извършат своята работа, а не в последствие. Искаме да имаме един стабилен текст за пленарното обсъждане. Е, доста сме се забавили, но това не означава, че ние не работим. Искам да помоля всички колеги да имат разбиране. Искам да помоля колегите които ми помагат да започнат работа с мен още понеделник в 9 часа. Това не е много хубаво, но трябва наистина да се концентрираме върху това, колкото се може по-бързо да свършим работата по същество. Искам да благодаря сърдечно на комисията. Екипът, който работи по въпроса е много добре, ориентира се към разумни и конкретни решения. Искам да благодаря и на съвета. <clears throat> Той също работи продуктивно. Искам да кажа и нещо. Тази изменяща се ротация на председателството на съвета е мал, представлява проблем, защото а, понякога хората не знаят докъде сме стигнали, а, с какво сме се занимавали, но мисля, че има политическа воля, имаме всички ние волята да отбележим напредък и ви благодаря, че ме изслушахте. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря ви за това ясно изложение и за цялата работа, която вършите. Има ли въпроси към докладчика или пък някакви бележки? Не виждам такива. Благодаря ви отново. И така, всъщност изчерпахме дневния ред. Няма други точки. Така, а, сега, поради датата за междупарламентарната конференция. Всъщност следващото заседание няма да е на 27, а на 28 февруари от 14.30 до 17 часа. И така, закривам нашето заседание но нека да останат координаторите и преводачите до 6 и половина. До... И преводачите казват ми, че до 19 са тук, може би не за всички кабини това е в сила, за да обсъдим това преди пристигането на комисаря Левандовски. Закривам заседанието.